Уважаеми колеги, моля заемете местата си. Приемаме дневния ред. Ако нямаме възражения, дневния ред ще се счита за прият. Следваща точка съобщение на председателя. Има само едно съобщение. Започваме изслушването на тримата кандидати, стигнали до етапа на изслушванията. В тази процедура в съответствие с член 14 на регламент 2017 наклона на черта 1939 Европейския парламент и съвета назначават с консенсус Европейския главен прокурор за един 7 годишен мандат възоснова на списък, съставен от комисия, учредена в съответствие с същия член. След публикувана обява днес ще изслушаме тримата кандидати, стигнали до етапа на изслушванията. Колегите, които сега влизат в залата, моля ви, не вдигайте шум. Искам да ви напомня, че комисията Либе е представила подготвен въпросник – на тримата кандидати с три въпроса. Кандидатите отговориха в писмен вид на въпросника и отговорите са раздадени на депутатите в, е, на всички езици. Преди теглянето на жреби, който ще определи името на първия кандидат, искам да приветствам госпожа Гресле, председател на Комисията по бюджетен контрол, както и членовете на същата комисия. Както знаете, Комисията по бюджетен контрол участва в това изслушване и в е, и на етапа на задаването на въпроси. Организацията на изслушването е в съответствие с принципите, определени от председателя Таяни в писмото му от 21 феврари. Госпожо е, Гресли, имате думата. Благодаря. Радвам се, че може да участваме в това изслушване. Искам да напомня, че Европейската прокуратура ще защитава финансовите интереси на Европейския съюз. Радваме се, че след 20 години работа може днес да изберем хората, които ще оглавят тази служба, Европейската прокуратура. Независимо кой ще поеме този пост. Искаме да му пожелаем още от сега успех. Тази институция ще има споделени отговорности и трябва да има и успех. Благодаря ви. Much, Благодаря, госпожо Гресле. Сега продължаваме по-нататък. Ще изтегля името на първия кандидат, който ще бъде изслушан. В този плик са имената на тримата кандидати. Всичко е много вълнуващо. И така, сега ще бръкна в този плик и ще изтегля името на първия кандидат. There are three names of three candidates. Okay. Um, thank you for that point of order, uh, Ms. Благодаря ви, госпожо Маковей, за този процедурен въпрос. Името на първия кандидат е господин Ритер. Колеги, кандидатите ще седнат на края на този подиум Всички кандидати ще разполагат с еднакво време. Ще засичаме времето. господин Ритър, заповядайте. Той ще разполага с няколко минути, за да се настани. Okay, so colleagues, um, following the, the drawing of that first name. И така, кандидати, след като изтеглихме с, с жреби първото име, останалите кандидати ще бъдат по азбучен ред. Вторият кандидат ще бъде господин Бонерт, а третият кандидат, който ще изслушаме, ще бъде госпожа Кьовеши. И колеги, докато кандидатът се настанява, искам да ви дам информация за това как ще се проведе проучването. Кандидатът ще има възможност да направи встъпително изявление не по-дълго 7 минути. След това ще има време за въпроси и отговори, което ще, това ще продължи 63 минути. 14 въпроса ще бъдат зададени от членове на комисията Либи или 2 трети и седем въпроса от членове на Комисията по бюджетен контрол или една трета. След всеки отрязък от въпроси и отговори ще продължи 3 минути. Една минута за въпрос и 2 минути за отговор. И ще, при цялото ми уважение, ще трябва да прекъсвам говорещия, за да не стане така, че последният оратор да не се окаже, че няма да може да се изкаже. Има превод, можете да говорите на родния си език. Имайте предвид, че това, което казвате, трябва да се превежда. Следователно, ви моля да не говорите много бързо. Това е. Сега чакаме първия кандидат. Сега кандидатите ще дойдат от специална зала на протокола. Ще моля за няколко минути търпение, докато кандидатите пристигнат. Um, Уважаеми колеги, моля първият е, кандидат да се настани. Това е господин е, Ритер. Сега ще дадем възможност е, на кандидата да се настани. Колеги, Първият кандидат предстои да направи изказването си и всички, които са все още прави, моля да седнат. И така, първият кандидат, господин Ритер, ще разполага с 7 минути за изявлението си. Господин Ритер, моля ви, следете часовника, когато изтекат 7 минути, трябва да преустановите е, изказването си. Времето за въпроси ще бъде засичано много стрикно. Ако сте готови, ако всички останали са готови, ще започнем с вашето изявление за 7 минути. Заповядайте. Благодаря, господин председател, за думата. Господин председател, госпожо председател, госпожи и господа депутати. Основният въпрос, който изглежда много очевиден е защо имаме нужда от Европейска прокуратура. С други думи, откъде идваме без Европейска прокуратура и на къде сме се запътили с Европейската прокуратура. Измамите и корупцията срещу бюджета на Европейския съюз вредят на финансовите ресурси на Европейския съюз. Знаете обаче, че тук има и едно по-широко измерение. Измамите и корупцията вредят и на доверието в Съюза от страна на дънакоплаците. Ето защо категоричната защита на финансовите интереси е въпрос от жизнено значение. Има три основни причини, поради които наказателното преследване при защитата на финансовите интереси не е било достатъчно ефективно. Те са свързани с факта, че до сега наказателното преследване е следвало предимно национален подход. Първо, наказателната политика по отношение на защита на финансовите интереси беше фрагментирана. Независимо от всички постижения, националният подход не беше достатъчно, за да се реши един проблем на целия съюз. Ето защо една стъпка напред. Ето е, следователно, има нужда от решаваща стъпка напред, за да може Европейската прокуратура да формулира и изпълнява своята собствена политика. Това означава европейски подход от европейска гледна точка. Това може да се постигне само чрез напълно независим орган. Второ, съдебните системи не винаги са имали желание да разследват трансграничните последици на дадено дело, винаги са ограничавали до националните аспекти. По тази причина има нужда от един наднационален орган, който да може да погледне от една по-широка гледна точка и да осъществява цялостни разследвания. На трето място, опитът при преследването на престъпления на белите екички говори за това, че ресурсите винаги са ограничени, когато става дума за сложни престъпни дейности. Ето защо е много важно да се използват ресурсите, с които разполагаме, да се обединяват възможностите и усилията, да се създават полезни взаимодействия и да се изгражда добро сътрудничество с всички заинтересовани страни на ниво Съюз Основните заинтересовани лица са ОЛАФ, Евроюст и Европол. Взаимодействията с тези органи ще бъдат следствие от, от споразуменията за взаимодействие те определят на практика кой какво прави и кога. Връзките с ОЛАФ са особено важни. ОЛАФ, Европейската прокуратура играят взаимно допълващи се роли. Те са двете страни на един и същи медал. Това обаче не намалява важната роля на Евроюст и Европол в своите мандати да подпомагат Европейската прокуратура. С оглед на ефективното използване на ресурсите е изключително важно взаимоотношенията на прокуратурата с тези органи да не допуска нито дублиране, нито пропуски. Независимо от наднационалния си характер, Европейската прокуратура разчита на сътрудничеството с, държави, с участващите държави членки, по-конкретно по отношение на информацията, която ще се предоставят националните власти бързата и надежна, бързият и надежден обмен на информация е много важен за дейността на Европейската прокуратура. Що се отнася до неучастващите държави членки, аз съм убеден, че може да се изгради добро сътрудничество за конкретни случаи. Предвидения в регламента режим дава възможност за такова сътрудничество. Според мен обаче създаването на отделни правни инструменти с тези държави членки ще осигури правна сигурност и яснота. Що се отнася до вътрешната организация, Европейската прокуратура има сложен процес на взимане на решение. Това е, е безспорно. Ето защо задачата на Европейския парламент е да направи така, че процеса на взимане на решения да бъдат максимално бързи, Вътрешните процедури трябва да бъдат ясни и прагматични. За мен ролята на Европейската прокуратура е, е като на орган, който насърчава добра практика. Що се отнася до отделните дела, реципрочният обмен на информация в реално време между делегирания европейски прокурор и постоянната камера ще бъде от ключово значение за доброто взимане на решение. Това е особено валидно за онези случаи, в които няколко делегирани европейски прокурори ще работят заедно в трансгранични случаи. Създаването на Европейската прокуратура представлява огромна крачка напред. Освен това, Европейската прокуратура е ключов, но не е единственият елемент в е, една съвършено нова правна среда в областта на защита на финансовите интереси. За да спази обещанието си към европейските данакоплаци, успеха и ще зависи от мястото и в новата система за борба срещу в, в борба защита на финансовите интереси. Не на последно място, отчетността на Европейската прокуратура пред парламента не ограничава нейната независимост, а гаранция за независимостта. В заключение искам да изразя становището на прокурора за, за смисъла от добра и ефективно наказателно преследване. Аз смятам, че прокурорите трябва винаги да бъдат пазители на закона доверието в тях трябва да е пряко свързано с ангажираността им към върховенство на закона. Доброто и ефективно наказателно преследване е свързано с стриктно спазване на процедурните гаранции и индивидуалните права. Председателят благодаря. Извинявайте, не исках да ви прекъсвам. Имаше много шум в е, залата. Имайте предвид, е, че това е интервю за работа. Проявявайте уважение към кандидата. Не исках да ви прекъсвам, защото щеше да е по-лошо. Благодаря ви за изявлението. Сега преминаваме към е, въпросите госпожа Мецола. Една минута. Благодаря, господин Ритер. Бихте ли ни казали няколко думи а, за дела, свърз, които са получили медийно внимание. Е, Европейската прокуратура ще трябва да решава някои от ще трябва да решава трудни дела. Били сме свидетели на случаи, в които националните органи са отказвали да разследват, още по-малко да е, издават е, присъди. Как, какво ще предприемете? Бихте ли ни дали пример за методи, прилагани от престъпни организации за измами срещу бюджета на Европейския съюз и какво възнамерявате да предприемете? Председателят, две минути за отговор. Мисля, че това е един от най-важните въпроси, който засягате. Както казах, Ролята на една прокуратура е много тясно свързана с принципа на легалност, на легитимност. Когато имаме наказално производство, то тогава трябва прокурора да се, да, прокуратурата да действа. Сега, как прокур, прокурорът ще бъде подкрепен, това зависи от самата структура. В същото време прокурора трябва да бъде независим и в същото време трябва да ползва ем, имиджа и силата, властта на една европейска институция. Това е важно за обществения дискурс. Важно е тези казуси да бъдат проследявани. Важно е Европейската прокуратура да може да се заеме с даден казус, когато той е важен, когато той придобие публичност в такива случаи. Сега не... В... Прокурора трябва да може да се свързва и с обществеността. Фактът, че се създава Европейска прокуратура, сочи, че принципа на легалност трябва да бъде наложен. Мога да кажа, че ние сме водили в нашата прокуратура казуси, от, за които бяхме критикувани в обществеността, именно, че сме е, се застъпвали прекалено много за интересите на европейския дънакоплатец. Е, и то именно защото сме се занимавали с политически много натоварени лица, сме попадали под критика. Извинявайте, трябва да спазвате времето. Um, Вторият въпрос ще бъде зададен от госпожа Сипел. Господин Ритер, бихте ли ни казали по какъв начин спазвате и отговаряте на всички изисквания за поста на главен прокурор в съответствие с член 14 от регламента и по-конкретно цитирам, без съмнена независимост и квалификация необходима за назначаване е, на висша прокурорска длъжност в държавата членка и от кога е, изпълнявате е, тези условия. Господин Ритър, две минути за отговор. Малко е трудно да обясня нещата от гледна точка на немската система. Въпросът за независимостта е всъщност предварително условие. И то е заложено в самото ни законодателство. Няма особен контрол за това дали сте независими или не в тази форма това не е необходимо. Е, това е което мога да кажа за независимостта. Другите предпоставки, които са заложени, е, че човек трябва да има нужните квалификации. Това в Германия се постига чрез различни фази и периоди на проверка където човек се доказва, доказва професионалните и личните си качества, а именно качества да може да води дадена институция. И тези качества аз съм ги доказал. За независимостта отново. Това за мен е много-много важен аспект. Аз съм и в Международния съвет на Сдружение на съдиите – и там също съм се застъпвал за независимостта на съдиите. Аз там работя в наказателната комисия. Бях, бяхме запитвани и за ситуацията в Польша. Там също почетахме аспекта за независимост. ECR... E От името на ЕКР госпожа Хелга Стивенс. Извинявайте, тя не е тук. Преминаваме веднага към представител на Алде, Господин Ритер, два въпроса във връзка с писмените въпроси. В първата част от въпроса е свързана с бъдещите взаимоотношения между прокуратурата и неучастващите страни. Как смятате да използвате потенциала на Евроюст за Европейската прокуратура. И как неучастващите страни няма да пречат на работата на прокуратурата. Втората част от моя въпрос е свързана с работата на Европейската прокуратура. При разработването на регламента ние се притеснявахме от това, че той няма, няма да бъде напълно европейска и че националните интереси ще взимат превес. Какви мерки ще предприемете, за да се осигури действително независима и европейска прокуратура? Господин Ритер, две минути. Да, на първия въпрос за връзката с държавите членки и Евроюст. Нещата стоят така. Евроюст е много важна институция. Евроюст не отговаря за областите, за които ще отговаря Европейската прокуратура. И има възможности да се използва Евроюст за сътрудничество с държавите членки, които няма да са членки на е, Европейската прокуратура. И това е възможността в такива едни случаи да се защитят цялостно интересите, финансовите интереси на Европейския съюз, защото в противен случай наистина ще има фрагментиране. Евроюст чрез сътрудничеството си с Европейската прокуратура може да допринесе много, така че да има едно ефективно сътрудничество и с неучастващите държави членки. Сега за независимостта. Това ще е много голяма задача при преговорите на Европейската прокуратура с държавите членки. Какви възможности има за Европейската прокуратура? Най-вече това са възможностите за заместване на европейския делегиран прокурор – тук обаче също трябва да се внимава за независимостта и на много стриктно спазване на критериите, които са заложени в регламента. Благодаря. Ева Жули от името на Зелените. Благодаря, господин председател. Господин Ритер, искам да ви попитам. В структурата на Европейската прокуратура ще има камери, с национални прокурори. Те ще извършват разследвания, е, свързани с една държава членка и, и разследвания ще бъдат е, възлагани на делегиран прокурори. Какво ще направите, когато на делегирания прокурор не предприема действия и блокира дейността? Това не е изцяло теоретичен въпрос. В е, моята страна има една традиция, според която прокурорите често са твърде близко до властта. Господин Ритер има думата. Благодаря ви за този въпрос, защото аз самият много съм се занимавал с този въпрос, откакто се, се занимавам с идеята за Европейската прокуратура. Какво може да се случи с един такъв делегиран прокурор, който не спазва всички условия и критерии и правила. Е, ние се надяваме, естествено, че всички ще, прокурори ще, ще действат с пълен ангажимент, но ако това не е така, има регламентът постановява определени правила, които да се спазват в такъв един случай. Това означава обаче допълнителна тежест за цялата система. Натискът, който може да оказва Европейската прокуратура и натискът върху националните прокуратури могат в крайна сметка да доведат до положителен резултат. Аз обаче не зная самия как в една такава а, е, ситуация нещата могат да бъдат регулирани. Би трябвало да се говори с държавата членка за заместване така че разследванията да продължат или пък Казусът може да бъде поет от Европейската прокуратура и отговарящия в Европейската прокуратура за съответната държава национален прокурор. Благодаря. Емил Радев. Господин Ритер, вашата кариера е впечатляваща. Биографията ви показва голям опит на национално и международно ниво. Предполагам сте имали редица важни, дори чувствителни дела – свързани с измами с евросредства. Такива дела ще са част от ежедневната Ви работа като европейски главен прокурор и Вие ще сте този, когато всички ще питат за тяхното развитие. Затова бихте ли дали пример за дело с измами с евросредства, върху което сте работили и по-точно за начина, по който сте се справили с медийното внимание и обществените очаквания? Освен това, бих искал да Ви попитам каква е Вашата визия за бъдещото развитие и функциониране на прокуратурата. Благодаря Ви за вниманието. Господин Ритер. Ще започна с втората част на въпроса. Както казах и във въведителните си бележки, аз абсолютно твърдо вярвам, че защитата, цялостната защита на финансовите интереси може да бъде предоставена, когато има европейски подход, т.е. Едно независим, една независима институция за съответните ресурси и една обща стратегия и политика, за да гарантира един съгласуван подход – така че един феномен в Европа, едно, един европейски случай да се разследва навсякъде в Европа. Сега за примера, когато съм участвал а, при разследване на един такъв случай. Не мога всичко да кажа, защото случаят още не е приключил, но това е случай, който поради е, едно изкуствено разделяне на проекти не бяха спазени разпоредбите за субсидиите. 32 милиона евро са щетите, които бяха нанесени вследствие на тази злоупотреба. И обвинението, вероятно, на прокуратурата ще бъде, че политически отговорни лица са виновниците. За тази цел – тъй като случаят е много чувствителен, разследванията траеха много дълго, има обвинения, Олаф участваше също в раз, разследванията. На първа инстанция случаят приключи, но той продължава на втора инстанция. Катерина Киничи от името на Сирийските демократите. Благодаря, господин председател. Господин Рейтер, взаимоотношенията между изпълнителната власт и прокуратурата се регулира по различен начин в държавите членки. По какъв начин ще насърчавате активната роля на европейските делегирани прокурори при защита на финансовите интереси? И как ще направите така, че изискването за независимост по член 6 на регламента за Европейската прокуратура е, има пълна гаранция на всички нива на прокуратурата? Благодаря. Мисля, че е, с право засягате въпроса за независимостта и гаранцията за тази независимост е и гаранцията за успеха на Европейската прокуратура. Без независимост за нея няма успех. Както казах и преди, тази независимост трябва да е предварителното условие за една цялостна и задълбочена политика при разследванията. Ако разбрах въпроса правилно. Въпросът е как делегираният прокурор ще спазва критериите за независимост. Регламентът задава предварителните условия, на които трябва да отговаря е, номинирания делегиран прокурор. Нека не забравяме, че, Европейската прокур... че, ев... че прокурорът, европейският прокурор заедно с колегията ще избере онези колеги, онези прокурори, които са най-подходящи, най-добре квалифицирани. И най-подходящите лица трябва да отговарят именно на критерия за независимост. Това е най-силният механизъм и контрол, който човек може да има за надежността на кандидатите. Благодаря. Um, Госпожа Стивенс е тук и ще й дам думата накрая, за да запазя баланс между групите. Моника Макове от ЕКРА има думата за една минута. Благодаря. Тъй като вие говорите вашия език, и аз ще говоря народния си език. В биографията ви виждам, че през последните 8 години сте изпълнявали ръководни функции. Бихте ли, ни, бихте ли споделили управленския си опит? Колко души сте управлявали? Какъв бюджет сте ръководили и изпълнявали? И на второ място, бихте ли ни дали примери за измами с европейски средства, дела, които са приключили? Дела, които са приключили, това имам предвид. И също така, дела, в които са били замесени лица на високи длъжности. Господин Ритер. С последния въпрос ще започна политически натиск. Аз лично за щастие не съм се сблъсквал. Така както това понякога се случва на други места. Като държавен прокурор съм работил винаги а, без натиск. Сега, имало е критика, но това не е критика, която е, която е като критиката, Еквивалентна в други страни. Та, аз нещата виждам по същия начин, както и вие ги виждате. Аз ръководя една прокуратура, която в момента има 127 служители. Какъв ни е бюджета, не мога това да ви кажа, тъй като бюджетът се води в друг, на друг, от друго място, друг отдел. Но, какво мога да кажа? През последните 14 години съм изпълнявал ръководни длъжности в различни прокуратори и в рамките на тези дейности научих едно. И то е колко е важно да се оценява и уважава работата на колегите, но и човек да бъде пример за тях. Да чрез собствената си мотивация да заразява останалите и да води екипа. Това е много важно за една прокуратура, защото прокуратурата отговаря не само за наказателни дела, но също така и за дела, свързани с киберпрестъпността и тероризма. Бих ви казал нещо още за други казуси, по които съм работил, но времето ми свърши. Благодаря, Ингеборг Гресле за НП. Благодаря. Вие имате много впечатляваща кандидатура и е, такава е, кариера. Интересуваме какъв е опитът ви с Олаф? По какви дела сте работили с Олаф? Вие споменахте един казус. Е, до момента обаче само 50% от делата на Олаф са, се гледат и от съда. А, мислите ли, че ние се стремим към паницея, която да реши всичките ни проблеми, свързани с финансовите интереси на Съюза, създавайки Европейската прокуратура? И какви предложения за подобряване на дейността на Олаф бихте направили? Благодаря, госпожо Гресле. Е, въпросът ви е наистина много важен и той е свързан и с новият, новата версия на, на регламента за ОЛАФ. Ние имаме опит с ОЛАФ е, ние като германска прокуратура работихме с Олаф много добре и за нас беше следното много важно. Олаф има дългогодишен опит как, се, как да се третират и оценяват от административна гледна точка такива чувствителни дела. Но има разлика между това дали има щети на обществени интереси дали има финансова злоупотреба. Тоест, когато целите вървят в една посока, но когато задачите са в различни области, е възможно сътрудничество с Олаф. Олаф може да бъде от голяма полза за наказателната оценка на, даден, на, дадена, на дадено дело. И тези компетенции на Олаф могат да бъдат напълно използвани. Това, е, това е, ще бъде много продуктивно. Знае, че върви дебат за доказателствената стойност, която може да бъде преведена от страна на Олаф. Сега тук въпросът опира и до националните законодателства. Как нещата ще се развият с доказателствата при Европейската прокуратура, това трябва да видим. Но въпросът е, че доказателствата от ОЛАФ могат да бъдат използвани и при нас и могат да бъдат могат под съответната форма да се отползва за нашата работа. Как това ще стане, предсто... предстои да видим. Таня Файон. Thank you. Благодаря, господин председател. Работили ли сте някога по сложни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 каква е според вас добавената стойност на Европейската прокуратура и как ще убедите нечленуващите държави в тази а, добавена стойност, за да бъдат, а, за да решат а, на по-късен етап да се присъединят? Да, der letzte Teil Ihrer Frage eine ist, die mehr politischer Natur ist. Това е по-политически въпрос. Мога да се съсредоточа върху убеждаването към неучастващите държави. Това наистина е много важно. Тези държави да разберат, че наистина е по-хубаво да бъдат част от системата. Имах възможност при трудни трансгранични разследвания да работя с Италия, Чехия и Чехия. Ставаше дума тук за трансгранична измама с ДДС. И тук участваше и Евроюст и създадохме една обща разследваща група. И тук мога да сравня, можах тогава да сравня какво може да се направи в рамките на едно такова сътрудничество. И трябва да ви кажа, има голяма разлика в добавената стойност, когато хората действат съвместно. Координацията като такава е, протича много по-леко, отколкото в момента. и координацията при разследването е много по-улеснена, особено отколкото когато две прокуратури работят паралелно. Трудно е разследванията да бъдат обменяни веднага. В този смисъл работихме много добре. и Има осъдителна присъда в крайна сметка. Но въпросът е да се обменя информация от, между различните страни. Тук има и езикови проблеми. А, системите са различни. Когато имате двама колеги, които работят всеки за себе си, всеки има своите резултати, много по-трудно се обменя информация, отколкото ако тези колеги работят заедно и, ведна, и правят е, едновременно своите разследвания. Um, и накрая от името на членовете на Комисията по граждански свободи, Хелга Стивенс от името на ЕКАРЕ. Благодаря. Е, аз всъщност исках да задам въпроса, който зададе Ева Жули. Uh, Преминаваме към въпросите на Комисията по бюджетен контрол. Благодаря. Искам да продължа за Сола. Вие говорихте защо има а, толкова малко последващи действия от страна на националните органи. Моля, задълбайте тук отговора обяснете повече. И какво може да е сътрудничеството между ОЛАФ и Европейската прокуратура? Тук допълняемостта не е много ясна. Става дума за защита на правата на жертвите и така каква е ролята на ОЛАФ специално при административните разследвания. Аз съм е, докладчица за регламента по ОЛАФ, така че може да изразите желания е, в мое присъствие. Чудесно е, че мога да изразя желания пред госпожа Кресле. Е, бих искал достатъчно персонал, но не знае дали това е във вашите компетенции. И още нещо. Е, би било хубаво сътрудничеството да протича така, че да има без безпроблемен обмен и поток на информация. Може много да се говори по тази тема, но информацията просто трябва да знае, е, да, да помага на Европейската прокуратура кога да се задейства и кога не. Освен това, информацията трябва да е пълна. Трябва да зная в определени стадии на процедурата, трябва да зная какво мога да направя, така че да имам едно успешно запориране на активи и възстановяване на активи. При, наказални, при наказателни дена, дела говорим за определени лица. И винаги част от процеса е възстановяването на средствата. Това са области, където Олаф може да е много полезен и да дава препоръки. Особено при възстановяването на средства на авуари виждам много голяма допълняемост. Би било хубаво да има обмен на информация и разделяне на задачите още преди започването на разследванията. Не може да се каже, ето на, има Голав, има Европейската прокуратура и когато Олъв е, Европейската прокуратура приключи разследванията си, се задейства Олаф. Не, това не го виждам така. Би било хубаво паралелно да има обмен на информация и съдействие. Аяла Сендо, пите. Аяла Сендо. Danke, Frau Vorsitzende. Ja, Herr Ritter, eine weitergehende... Господин Ритер, сега, националните прокурато, проку, прокурори, за тях да кажете няколко думи. Какъв е вашия опит с тях? А, и как смятате след обединението на Германия, кои а, колеги биха били най-квалифицирани? Благодаря, господин Кун. Както казах, ситуацията беше много специална през 90-те години да работя, да започна работа в е, прокуратурата на една от новите немски провинции след обединението. Какво означаваше това? А, ние навлязахме в области много бързо. Имахме много нови компетенции, които получихме. Много рано започнах да работя по технически проекти, свързани с помощ за Южна Америка, за Чили, за Мексико. И с тези страни работех също и при създаването на техните прокуратури. давах технически съвети давах препоръки, базирани на моя опит. Съвсем ясно мога да кажа, това започна още през 2000-та година, 2001 година, а, а тогава давах едни препоръки, които сега не бих дал. Аз съм, имам 26 годишен стаж и през, тез, през това време видях кое функционира в една прокуратура и кое, кое не, и как най-ефективно може да се разпределят задачите и как най-ефективно да се изпълняват. Сега въпросът е естествено, въпросът опира естествено и до управленческия стил на, на, на главния прокурор и от качествата на служителите. Вие задавате с регламента основните условия, но те трябва да се приложат на практика и да се изпълнят с живот. Госпожа Маковай. Uh, continua... Благодаря. Искам да продължа след като получих отговора на първия въпрос. Вие не сте бил обект на голям политически натиск, казахте. Как ще работите като европейски главен прокурор? Ако 22 държави от Централна и Източна Европа ви окажат натиск, как ще процедирате? Also, Госпожо Маковай, аз съм благодарен и за този въпрос. Мога да кажа, че основата на, на работата на един прокурор е независимостта. И трябва да спазва принципа на легалност. За тази цел човек просто трябва да действа много отговорно. Зная, че има ситуации, които не позволяват това, но мога да кажа, че независимостта като такава не означава, че няма да има политически влияния. Прокурат прокурорската работа не се извършва в вакуум. Е, тя може да има политически последствия. Е, това е така, естествено. Но същината на прокурорската работа се състои в това, не да се наглася към политическите веяния, а да им се противопоставя. Аз дълбоко уважавам всички европейски колеги, които са изложени на натиск и въпреки това извършват работата, която вършат. Те са с личен пример, с личен ангажимент, се борят за, за правовата държава и показват какво означава независимост. Благодаря. Е, по принцип би трябвало да ръкопляскаме сега. Господин Али. Благодаря, госпожо председател. Господин Ритър, първо, благодаря ви за отговорите на писмените въпроси. Вашата биография е впечатляваща. Имате на 26 години професионален стаж. В, в по-голяма си част държавния сектор. Вие споменахте, че имате опит с ОЛАФ Гладкото сътрудничество между прокуратурата и ОЛАФ е основен приоритет. Това бъдещо взаимоотношение не трябва да води до спорове за правомощие и забавяне на процедурата. Може ли да дадете повече информация? Как ще осигурите подобно сътрудничество, най-вече комуникация и обмен на информация? И на второ място, АЛДЕ, моята политическа група, винаги е била за централизирана прокуратура. Сегашната прокуратура е хибридна структура с централизиран и децентрализиран елемент, което е доста сложно. Трябва да осигурявате оперативна ефективност. Как ще направите така, че тази хибридна структура да работи на практика? и как ще разкриете канали за информация, за бърз обмен на информация между европейските делегирани прокурори и съответните национални органи. Благодаря. на последния въпрос, съвсем конкретно. Едно сътрудничество може да функционира, когато има информационни системи, в които информацията е наистина налична, както за постоянните камери, така и за делегираните европейски прокурори. Трябва потокът информация да функционира безпрепятствено. Сега на въпроса за вземането на решение. Да, е, структурата е сложна но мисля, че тя е подходяща за постигане за вземане на цялостни решения. Ако следваме друг подход, ще има нужда от допълнителни хармонизации и това много ще забави е, вземането на решение. Трябва да се познавят националните системи, трябва да се знае как се взимат решенията, как се постановяват пресъдите. Без това няма да може да се създаде една ефективна и ефикасна система за Европейската прокуратура. Тоест, трябва да има вертикален подход. Това е интересен подход и той е необходим. Добре, но в настоящата ситуация имаме нужда от двата подхода хоризонтален и, и, и вертикален за да може наистина да имаме ефект, ефективна, ефективни резултати. Сега за сътрудничеството с ОЛА вече говорих това. Нещата трябва да функционират така, че трябва да има непрекъснат обмен на информация. Не бива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 No translation. No translation? Okay, then I continue in English. So I would like uh, to... Продължавам на английски. Имам два въпроса. Първо, още има държави членки, които няма да се присъединят към прокуратурата. Какво планирате да направите, ако има наказателно разследване на престъпление с трансграничен елемент и установите, че част от разследването трябва да се проведе в държави членки, където прокуратурата няма право да води пряко наказателно преследване. Как ще направите така, че се осигури надлежно разследване на всички случаи, въпреки че участие подобни разследвания ще трябва да се водят от държави членки, които не са се присъединили към прокуратурата. И на второ място много се говори за обмена на информация между прокуратурата и ОЛАФ. Практиката с Олаф сочи, че понякога истинския проблем е обмена на информацията между органите на държавите членки и европейските органи, като ОЛАФ. Това може да въжи и за прокуратурата. Какво ще направите, ако установите, че органите на дадена държава членка системно не предоставят необходимата за целите на наказателното разследване информация? Вие засягате много важен проблем. Както казах, без информация Европейската прокуратура няма да има успех. Тоест, информацията от държавите членки или чрез е, европейските институции, е, тази информация трябва да се подава по тези канали. Без нея Европейската прокуратура не може да работи. Трябва да има съответните механизми за едно безпрепятствено функциониране, но предварително условие за това е да се поема и информация от трети страни, например от е, хора подаващи сигнали, такива възможности също трябва да има, т.е. Европейската прокуратура да, про, по, да получава по всякакви канали информация. Защото Европейската е, прокуратура може и да се самосезира. Но информацията е много важен фактор. Сега, когато става дума за трансгранични дейности, е, когато, са, и, когато са засегнати нечленуващи държави, много важна за тази дейност е Евроюст. Защото Евроюст може да има компетенции за наказателни дела в тези нечленуващи държави. Когато се създава една обща разследваща група с Европейската прокуратура като участваща в тази група, смятам, че това е най-добрият начин да се координират разследванията – и да се предотврати фрагментираната защита на финансовите интереси. Бих си пожелал да има специални инструменти, които да опосредстват това сътрудничество. Мадам ла президент, мерси. Благодаря, госпожо председател. Господин Ритер, имам два въпроса. На първо място, имате дълъг стаж Работили ли сте по политическо-финансови дела? И трябва ли е да извършвате наказателно преследване към, срещу политически фигури? На второ място, за политическото влияние, което може да бъде оказано върху прокурорите на държавите членки, изразихте притеснение. По-конкретно, госпожа Маковици е обект на атаки от правителството на своята държава. Искам да разбера какво мислите за това. Разбира се, ако искате да отговорите на този въпрос. Благодаря. Мога да бъда сравнително кратък. Е, на първия въпрос, е, имал съм чувствителни казуси, с е, с е, политически отговорни лица, но не съм изпитвал натиск при тези казуси. Сега, що се отнася до ситуацията в други държави и е, ситуацията, в която е поставена моята колежка кандидатка. Аз съм дълбоко впечатлен от нейния, от нейния ангажимент и нейния кораж и, и съм горд, че съм кандидат заедно с нея за този пост. По принцип, двамата кандидати, които кандидатстват за този пост, са с много висок калибър и за мен е чест. Госпожа Питър. <clears throat> Благодаря, госпожо председател. Искам да се върна на това, което каза господин Явор. Всички държави членки на Европейския съюз. Не всички държави членки подкрепят проекта за създаване на Европейска прокуратура. Така че възниква въпроса за сътрудничество с държавите, които не подкрепят този проект. Това е доста интересен въпрос. И така, моят въпрос. Държавите, които не подкрепят този проект, заявяват, че създаването на Европейска прокуратура отнема от независимостта на националните прокуратури. И така, моят въпрос е следният. Смятате ли, че има заплаха за независимостта на националните прокуратури? какъв ще е вашият отговор на така изразените притеснения? Благодаря. Не зная как създаването на една европейска прокуратура може да накърни независимостта на националната прокуратура. А, има различни, това са различни области, различни компетенции. В областта на Европейската прокуратура областта на Европейската прокуратура е много ясно отграничена от всички други области от регламента. Така че аз не мога да разбера как може да се смята, че чрез работата на Европейската прокуратура независимостта на Национална прокуратура може да бъде ощетена? Не, не зная. Благодаря от името на нашата комисия. За нас беше чест да се запознаем с вас. Благодаря ви за зададените въпроси. Искам да благодаря на господин Ритър за участието в днешното изслушване. След него ще бъде направена обстойна оценка на всички кандидати. Ще запозная всички членове с процедурата, по която и двете комисии ще извършат обстойна оценка и на трите кандидатури. Ще изпратя писмо до председателя на парламента, в което ще бъде отразена и позицията на комисията по бюджетен контрол. Благодаря ви за участието. И така, колеги, следващия кандидат ще той да скоро. Няма да имаме голямо забавене. След по-малко от минута, доколкото разбрах.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 дам същата информация, с която вече сте запознати. Тя е предназначена за кандидата, който за първи път е тук сред нас, разбира се. Ще има 7-минутно първоначално изказване, след това въпроси и отговори, 63 минути. 14 въпроса ще бъдат зададени от членовете на Либеч, 7 от бюджетен контрол, Две минути за отговор и една минута за въпрос. Ще ви помоля да спазвате отреденото време, за да не стане така, че трябва да бъдат прекъсвани изказванията ви. Има осигурен превод, ще ви помоля да не говорите прекалено бързо. Сега ще дам думата направо на господин Бонер за 7-минутно първоначално изказване. Заповядайте. Добре дошъл. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. На този етап ми позволете да се сете за един от бившите председатели на парламента Клаус Хенш. Преди 23 години той за първи път спомена идеята за европейски прокурор. Аз съм днес пред вас, дами и господа, с двоен опит. Опит като европейски магистрат и опит като прокурор с дълъг стаж. Европейски магистрат. 20 години от моята кариера бяха посветени на Европейското съдебно оперативно сътрудничество – Аз имам и опит по работата по новаторски европейски проекти, защото участвах при създаването на два основни инструмента за европейско съдебно сътрудничество. Европейския магистрат за връзка и създаването на Евроюст, където бях заместник на представителя на Франция. Аз съм един обетен европейски магистрат, също и прокурор с дълъг стаж, 32 годишен, посветен на работата в прокуратурата. Сред този стаж 14 години са посветени на борбата срещу економическите и финансови престъпления от всякакъв вид. Първоначално средства с измамът срещу платежни нареждания и след това измами с ДДС, пране на пари, организирано пране на, пари, коруп... на пари, корупция и така нататък. Десет години от моя стаж са посветени, включително и сега, на работата ми като ръководител в прокуратурата, първоначално териториален прокуратур ръководител, а сега и главен прокурор. Аз ще използвам моят двояк стаж за Европейската прокуратура. Ще работя с професионалисти, юристи и магистрати. Винаги съм работил в една многоязична и многокултурна среда. Аз ще се опитам да създам необходимото взаимодействие и да обединя всички членове на Европейската прокуратура в един екип, който да е сплотен, солидарен и да работи в една прозрачна среда. Основната ключова дума, според мен, ще бъде независимост, обективност, зачитане на основните права и, разбира се, професионалната етика. За тази цел трябва дипломация, изграждане на консенсус и преди всичко решителност, която се изисква от ръководителя на прокуратурата. Според мен, дами и господа, Европейската прокуратура от самото начало ще бъде изправена пред три основни предизвикателства. Преди всичко, тя трябва да спечели доверието в себе си като нов европейски орган, който работи сред националните органи и европейските институции и правополагащи органи. Основната задача на Европейския главен прокурор, прокурор е да оглавява прокуратурата и да направи така, че тя добие легитимност като предпоставка за спечелването на доверие. И на второ място, Европейската прокуратура трябва да убеди 22 участващи държави членки да работят заедно с нея и да й предават дела от своите компетенции. Тя трябва също така да убеди и шесте останали държави членки, които не участват в нея, за да я помагат винаги, когато това е необходимо. Другите европейски органи също трябва да бъдат убедени. И тук визирам най-вече ОЛАФ, Евроюст и Европол. Основната връзка между четирите, включително и прокуратурата, трябва да е взаимното доверие. Не забравяйте, че Европейската прокуратура трябва също така и да дава нови перспективи за Европа. Както знаем, Демократичните устои се поставят под въпрос в няколко държави членки на Европейския съюз. Чрез ефикасната борба срещу престъпленията, засягащи интерес, финансовите интереси и всички други свързани престъпления, включително и корупцията, Европейската прокуратура определено ще се очертае като ново средство за демократична легитимност. И в заключение, дами и господа, искам да кажа, преминах преди малко е, през моста Конрад Аденауер и искам да почета е, канцлера Конрад Аденауер. Той каза, световната история е сумата от онова, което би могло да бъде избегнато. При създаването на Европейската прокуратура сме изправени пред огромно предизвикателство, но в същото време сме изправени и пред един огромен шанс да е, създадем един нов инструмент на демократичното доверие. Дами и господа, в никакъв случай не би трябвало да изпуснем този шанс. То ние сме длъжни в името на нашите граждани да не го изпуснем. Благодаря. Much, uh, Благодаря ви, господин Бонер. Започваме с въпросите. Членовете на комисията Либе. Либе от ЕНЕП господин Енго за една минута. Благодаря, Клод. Вече имаме създадена връзка с вас, господин Бонер. Имам един въпрос. Вие споменахте държавите членки, които участват и тези, които не участват в системата – и то някои съвсем основателно не искат да участват в тази система, не само заради абстрактни понятия като независимост на националната система. Ако вие вземете тази длъжност, как смятате, че може да бъдат убедени тези, които все още не участват в прокуратурата, да признаят тази служба? И как ще се избегне една отрицателна пиар акция срещу тези, които не участват. Да речем това, което се случва в Румъния срещу един от кандидатите. Подобно нещо. Как ще бъде избегнато за в бъдеще? Благодаря. Господин Бонер, за 2 минути. В отговор на първия въпрос, Европейската прокуратура трябва да се докаже – трябва да покаже своя капацитет и способност да се бори ефикасно срещу всички престъпления, които засягат финансовите интереси на Съюза. Това е първостепенната мисия на прокуратурата. Не оставям на страна другите престъпления, нито корупцията, нито организираната престъпна дейност, това са важни теми, но те трябва да бъдат обвързани с първостепенната мисия, а именно престъпленията срещу финансовите интереси. Това е основен приоритет и като докажем своя капацитет за ефикасно преследване на тези престъпления, като послужим за пример и на шесте други държави членки, може би постепенно, малко по малко, те ще бъдат убедени и ще има раздвижване. И по втория въпрос, ръководителя на прокуратурата трябва да се запита за подобни проблеми. И поведението следва да е следното. Ръководителят трябва да се позовава на текста на регламента който ни задава правната рамка, която трябва да зачитаме. И чрез използването на текста, прокуратурата трябва да докаже своята независимост. Силата на Европейската прокуратура се крие именно в зачитането на тази независимост. Това трябва да е заразителен пример и за другите държави членки, и за другите държави членки. Вие визирахте една, може да има и други като нея. Um, Благодаря социалистите и демократи. Една минута. госпожа Зипе. Благодаря. Държавите членки имат различни правни системи. Може ли да обясните в подробности как бихте вие изпълнили изискванията за главен протокол по смисъла на член 14 от регламента, а именно, да имате да осигурите независимостта и че притежавате качествата, които отговарят на поста главен прокурор. Благодаря ви за въпроса. Двата основни момента са независимост и изискванията. Ако започна с последния, относно изискванията. Както ви казах преди малко, аз съм вземал различни длъжности в прокуратурата във Франция. Младши прокурор, старши прокурор. Аз сега трябва да използвам целият инструментариум, с който разполага Френската прокуратура, за да изпълнявам тази длъжност. И днес заемам длъжността главен прокурор, което е най-висшата ръководна длъжност в прокуратурата, както и в други държави. Бил съм младши прокурор, старши прокурор, свикнал съм да работя с други европейски колеги и органи и сега като главен прокурор отговарям на всички изисквания, заложени в регламента за Европейската прокуратура. Относно независимостта. Понякога ни се задава въпрос във Франция, а именно френската система в миналото е била много иерархизирана, което означава, че министър на правосъдието в миналото е можел да дава указания на главния прокурор. Това вече се промени от 6 години насам. Министъра на правосъдието вече не може да дава указания по отделни дела на прокуратурата. Това е голяма промяна в нашата култура на френската прокуратура. И мога да ви уверя, че и младшите прокурори работят именно на фона на тази нова култура и почин на работа в прокуратурата. Благодаря Хелга Стивенс, консерваторите и реформаторите. Dank u wel, voorzitter. Eh, collega's, eh, meneer Bonaire, u heeft in uw geschreven antwoord... Благодаря. Е, господин Бонер, във вашите отговори правите разлика между държавите членки, които са включени в ЕППО и тези, които не членуват. Може ли да уточните как смятате да си съдействате. Нямаше превод ли? Добре, ще започна от начало. Липсваше английският превод. Добре. Um, И така, отново, господин Бонер. Във вашите отговори Говорите за сложните връзки между Европейската прокуратура и неучастващите държави. Може ли да осветлите по-подробно тези отношения и какви са ресурсите, които ще има Европейската прокуратура да разследва трансгранични случаи, в които участват не участващи в прокуратурата държави? защото тук може да има политически аспекти и да се упражнява политически натиск. You, Благодаря, Хелга. Извинявайте, че ви прекъснах и трябваше да започнете от начало. Благодаря за въпроса. Много е важно наистина да, да вземем предвид и тази перспектива. Вие показвате и вашите езикови умения, говорите на холандски, чудесно. Сега, за отношенията с а, нечленуващите държави членки. Регламентът, регламентът предвижда и участие на и сътрудничество с неучастващите държави членки на доброволни начала. Тоест, имаме основите в нечленуващите държави членки, а това са именно националните прокуратури. И имаме инструменти на сътрудничество. Въпросът е малко по-сложен, малко по-общ. Зная, че комисията трябва да разучи въпроса за това дали има нужда от един допълнителен инструмент за връзката между Европейската прокуратура. Това е въпрос, който все още е отворен и който поражда важни юридически въпроси. И това ще бъде един от първите ми приоритети, ако бъде избран, да гарантирам, че Европейската прокуратура ще може да работи пълноценно с тези държави членки. Евроюст също е инструмент, който ще позволи в случай на нужда да гарантира целостта на общността от 28-те държави членки. Ева Жули от групата на Зелените има думата. А, извинете, извинете, Ева. Извинявам се, Ева. But um, for the Audi group, Natalie Griesbeck, please. Natalie, sorry. Merci, euh, Président. Nathalie Griesbeck, благодаря. Sera posée en français et euh, donc elle n'est pas très éloignée de, de la question. Въпроса на Хелга Стивенс. Вие вашата презентация говорихте за това, че искате да работите съвместно, да обедините наличните инструменти. Въпросът ми се отнася до отношенията ви с държавите, които сега не участват в Европейската прокуратура. Как ще използвате Евроюста? Как ще гарантирате, че неучастващите държави ви не изостават от работата, ако мога така да се изразя, на Европейската прокуратура. И вторият ми бърз въпрос. Когато подготвяхме регламента за прокуратурата, беше поставен въпрос, че а, дали ще бъде достатъчно европейска, дали няма да имат примат националните интереси. А, какви мерки вие ще предприемете, за да създадете една много по-независима прокуратура и много по-европейска прокуратура. Госпожо депутат, що се отнася до Евроюст, това определено е важен въпрос. Ние знаем, че има възможности за действия от Евроюста за обхващане на цялата територия на Съюза, дори и отвъд територията на Съюза, тъй като Евроюст има споразумение за сътрудничество с други държави, така че има една широка визия за сътрудничество. Има различни магистрати за връзка от Норвегия, например, от САЩ. Така че е необходимо да се съберат кореспондентите в Евроюз и да се обмисли как да се работи много тясно с тях, за да може да се финализира начина на сътрудничество, да се създадат канали за комуникация, които да не допускат дублиране на работата, но които да улесняват комуникацията, за да може да се постига бърз напредък, така както прави Евроюст, когато се организира координационна среща или когато се създава екип за съвместни разследвания. Относно делегираните прокурори. Според мен е възможно да имаме един европейски делегиран прокурор, който да има две функции или пък такъв, който да е посветен изцяло на работата в Европейската прокуратура. Всичко това ще се отначи в тясно сътрудничество с държавите членки, кой ще има съвместяване на такива длъжности. Тъй като може да възникнат трудности ето защо трябва да се предвидят мерки и това определено е задължение на главния прокурор. Сега Ева Жули има думата. Съжалявам, Ева, за по-рано. Господин генерален прокурор, каква е вашата позиция за евентуално разширяване на компетенциите на Европейската прокуратура и да се включат в нейните правомощия разследвания, свързани с тероризъм и екологични престъпления. Знаете, че независимостта е нещо важно. Не зная дали ще започнете разследвания на базата на документите от Панама и също дали ще преследвате случаите на пране на пари, осъществявано от банки. Благодаря, госпожо депутат. Що се отнася до разширяването на компетенциите на прокуратурата, това е, е отговор, който очакват, разбира се, всички. В Европейската прокуратура е предвидено първо да се постигне нужното ниво на развитие. Това е съгласно член 86 от договора за функционирането на Европейския съюз. Но трябва да сме предпазливи, както казват англичаните, да напредваме стъпка по стъпка, за да може да се държи във въздуха на достатъчно високо, за да може да достигне нивото, на което може спокойно да лети. И разбира се, ще има въпроси, по които трябва да се обмисли. Тероризмът може би е една възможност, също екологичните престъпления също могат да бъдат обмислени. Тоест всички нарушения, свързани с тежката трансгранична престъпност. И а, това поле за действие е широко и то е отворено, така че аз не изключвам нищо от а, това широко поле. Относно независимостта и документите от Панама. Ние много внимателно а, разглеждаме всички аспекти. Има и други сфери, които няма да засягам тук, тъй като става дума за дела, които са в хода, но това е и сега отговорност на главния прокурор в много по-малка степен на министъра на правосъдието. Т.е. трябва да наблюдава работата на прокурорите, прокурорите на място. Ние продължаваме да го правим, така че аз считам, че това е отговорност на главния прокурор. Роберта Мецола от името на е НП. А, всъщност, извинявам се, казва председателя. Барбара Спинели преди това от групата на ГУЕ. Благодаря, господин председател. Не се съмнявам изобщо в независимостта на прокуратурата, но се съмнявам в независимостта на прокуратурите в отделните държави. Не споделям положителната ви преценка. Не, не споделям вашето предположение, че прокуратурата във Франция е независима. Имам следните въпроси. Кои са конкретните инструменти, с които ще се борите с слабата независимост. Има държави, в които независимостта на прокуратурите е на ниско ниво. Съгласна съм, че трябва да се убеждават хората да има добър климат, да се говорят много езици и така нататък, но всичко това не ми е достатъчно. Не ми е достатъчно и това, че казвате, че трябва да се подхожда дипломатично. Аз изобщо не очаквам дипломатичен подход от Европейската прокуратура. Госпожо депутат, искам да кажа, че Европейския прокурор може би няма да се нуждае само от една унция а, дипломатичност, а много по-голяма доза. Що се отнася до независимостта? Независимостта не е нещо, което се решава чрез декрета. Относно независимостта на прокуратурата във Франция, казах, че има промяна в менталитета и вече от 6 години е така. Казвам ви го, защото съм го видял отвътре. И за това мога твърдо да го кажа. Що се отнася до личната ми позиция, ако ми бъде възложено да ръководя Европейската прокуратура, казвам съвсем откровено, както се вижда и от документите, които съм представил, аз ще достигна 65 годишна възраст, ако изкарам 7 годишен мандат, така че не очаквам нищо друго след това. Що се отнася до инструментите? И тук имате право, че поставите този въпрос. Това ще зависи от главният прокурор. Той ежедневно трябва чрез работата по места да гарантира как делегираните европейски прокурори, като непрекъснат термометър на националните съдебни системи, как функционират те. И ако има някакви отклонения що се отнася до независимостта им, тогава ръководителят на Европейската прокуратура е този, за който трябва да се намери, както съм видял в опита, който имам от Евроюста. Когато има случай на лошо сътрудничество, тогава в годишния доклад на Евроюста се прави констатация и се търси отговорност. Ако бъда избран за европейски прокурор, аз ще съм отговорен пред вас, дами и господа депутати. и аз ще соча с пръс и ще обръщам внимание на различните държави членки. Роберта Мецола от НП. Благодаря. В допълнение към това, което вече ни казахте, може ли да добавите още малко за вашите, ваша, с ваш, за вашия опит за сложни случаи, такива, които привличат интерес на медиите, защото имаме случаи много натоварени политически. Станахме свидетели на случаи, в които националните прокуратури и съдебните системи отказват да преследват очевидни престъпления какво ще правите с държавите членки, които не сътрудничат? И може ли да ни дадете конкретни примери е, за това как възнамерявате да размразите европейския бюджет в тази връзка? Е, за, относно медиите. Имам доста голям опит на предишните постове, които съм заемал като, като прокурор. Веднъж бях прокурор по дело срещу високопоставен държавен служител, човек с когото да, трябваше да работя редовно, веднъж в седмицата в така наречената префектура. Виждате на колко висока позиция беше той. И този човек, този а, високопоставен а, държавен служител, беше обект на моите прокурорски разследвания заради злоупотреба с обществени средства. А, и то а, много бързо. А, този случай стигна до медиите, благодарение на синдикатите. Така че аз внимавах да запазя безпристрастно, да бъда обективен, да търся доказателства и в двете посоки, в полза на лицето и срещу него. Аз трябваше да се справя с тази задача, работейки и като прокурор и с медиите. Относно държавите членки, които не желаят да сътрудничат на Европейската прокуратура, е, отговорността е, е, ще бъде както на Европейската прокуратура, така и на колегиума. Да покажем нашата независимост, да покажем, че главният европейски прокурор е основно действащо лице. Ние като Европейска прокуратура и главния европейски прокурор, разбира се, ще бъдем отговорни пред парламента и пред съвета, разбира се. Мисля, че това не бива да се забравя, защото е много важно. Благодаря. Емилиан Павел за социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Виждам, че няма да имаме езикови проблеми, ако... Execution service is regulated differently across states. In which way would you promote the European delegated prosecutors in detecting and investigating PIF offenses at national level in equal manner across member states and how do you want национално ниво that the requirement как ще гарантирате, че член 6 на регламента за ЕПО ще бъде напълно приложен във всички държави? Един втори въпрос, ако имате възможно накрая да отговорите. Е, ще сключите ли тайни прокурори с тайните служби на отделните държави членки за набиране на информация от тях в евентуална подкрепа на вашите разследвания и въобще в дейността и разследванията, осъществявани от Европейската прокуратура. Като говорим преди всичко за делегираните европейски прокурори, това наистина ще бъде един от акцентите на работата на Европейската прокуратура. Казах го и ще повторя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 е, делегираните протоколи са тези, които ще поддържат постоянна връзка с националните прокуратури. За това ще бъде важно за Европейския прокурор, но и за държавите членки, особено за държавите участнички, да има делегирани прокурори, които да заемат стратегически позиции, така че да набират информация, следейки най-важните дела дела за измама, които ще предаваш в Европейската прокуратура, но това не е достатъчно, защото двама, трима от тях ще покриват една голяма територия, така че те трябва да бъдат в контакт с останалите прокуратури на съответните държави и членки. Така че ще трябва да имаме ред за набиране на информация, за да не се стигне именно, че най-важните дела, които в момента са обект на критика, е, те трябва да излязат на светло. И за това е, тази е, трябва да изградим с стратегическо организация, която да ни позволи. На втория ви въпрос, защо? Защото това, което англичаните наричат наричат интелидженс, т.е. информация, която е в обращение. Тайните служби за мен не са първостепени партньори на Европейската прокуратура. Аз като френски прокурор работя с органите, които ми предоставят доказателства, доказателствен материал. И ако стана прокурор, европейски прокурор, ще действам по абсолютно същия нещ. Моника Маковей от ЕКАРЕ. Mulțumesc! Uh, prima întrebare. Благодаря. Първо, Европейския прокурор, според вас, ще изпълнява задача на дипломат, дипломатически координатор между държавите членки, може би по-скоро това, отколкото да работи по различните случаи. Втори въпрос. кои престъпления ще попаднат в компетенциите на Европейската прокуратура? Може ли да ни дадете примери с измами с европейски средства и измами с ДДС? Кои е, престъпления попадат в правомощите на Европейската прокуратура? Госпожо евродепутат, ще ви отговоря конкретно на двата въпроса. Ръководителят на Европейската прокуратура трябва да, да работи в две качества. От една страна да координира, това предполага достатъчна дипломатическа чувствителност, но не, но не е достатъчно. Той трябва да познава материята като европейски е, прокурор и колеги, е, колегиум е, в борба с пране, на пари, трябва да познаваме механизмите на подобни действия, т.е. европейския прокурор е преди всичко е магистрат на, и служител на прокуратурата. За такъв аз предлагам своята, издигам, предлагам своята кандидатура, но едновременно с това той трябва да е достатъчно добре запознат с европейския регламента за ЕПО, така че да може да използва тези чудесни а, правни актове, които осигуряват взаимодействието на Европейската прокуратура и с всички държави, участващи и неучастващи. Така че това са двоякото качество и функция за Европейския прокурор. Така че аз смятам, че човек трябва да е задължително добре запознат с техническата страна на нещата, но това не е достатъчно. Що се отнася до списъка за нарушение, а, така наречено наречените нарушения по ПИВ, ДДС, кръгови измами. Това са най-важните механизми. Освен това, като референция, разбира се, трябва да имаме списъка на правомощия по силата на регламента за Европейската прокуратура. Но това ни отвежда и към директивата ПИВ, където точно са описани всякакви измами нарушения, пране на пари, измами и така нататък. Всичко това попада в сферата на отговорност на Европейския прокурор. И господин Радев за НП. Благодаря, господин председател. Уважаеми... Е, да. и на европейско ниво, включително при създаване на Евроюст – вие наистина осъзнавате предизвикателството. Извиняваме се, имаше технически проблем с превода. Е, кабината се извинява, вината не е наша, но независимо от това се извиняваме. Ваше богат опит в Френската прокуратура и на европейско ниво, включително при създаването на Евроюст, вие наистина осъзнавате предизвикателствата пред е, изграждане на Европейската прокуратура.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 Okay, you really disappoint us, Monsieur Belair, uh. really, honestly. I mean... Really, Имайки предвид вашия богат опит, вие наистина осъзнавате предизвикателствата пред изграждането на Европейската прокуратура. Във вашето мотивационно писмо и отговорите вие говорите за необходимостта от постигане на баланс, еднакво прилагане на правилата от различните камери, диалог, консенсус и сътрудничество – този контекст ще Ви помоля да обясните допълнително как точно ще гарантирате диалог и сътрудничество между камарите в прокуратурата и делегираните европейски прокурори, така че да бъдат постигнати ефективни резултати при разследванията. Освен това искам да Ви попитам, Вие говорите за възможна специализация на камарите или, или на географски принцип, или спрямо делата. Какво точно имате предвид? И не на последно място, какво ще направите, за да увеличите познанията на европейските граждани за работата на прокуратурата и как ще свържете гражданите с прокуратурата? Благодаря Ви за вниманието. Благодаря. <laughs> That's the only one. Само това знам на български. Господин евродепутат, въпроса за начина на действие на постоянните камери, е, е, аз съм го разработил в открития, в е, писмения си отговор, но това е важен въпрос, който трябва да намери решение от самото начало. Защо? Защото самата структура и действие на Европейската прокуратура, камерите са ядрото на двигателя а там, където оперативно ще се следят делата и тръгвайки от тук, като европейския прокурор би трябвало да следи за баланса на работата между отделните камери, което означава много прецизно определяне на състава и говорим и за специализация, както и за темите, които ще се разглеждат. Това разбира се е отговорност на европейския прокурор, защото разпределение Изпълнението се извършва след това оперативно с делегираните протоколи, като държавите членки трябва да предоставят информация, така че да може да се спазва реда за разследване и в съответствие с, с разпределението на работата по камери между протокола. Това търсене на баланс ще бъде много важно, защото регламента ясно казва, казва, че работата ще се разпределя произволно, рендъм принцип, както се казва на английски. Но е, то, тук се нуждаем от известна специализация. Е, например, може да се мисли за географски или функционален принцип. Е, това ще бъдат първите е, стъпки, които ще ни покажат как следва да вървим. Е, без предварително да се фиксираме върху някакво решение, е, ще действаме в тази посока. И накрая Дитмар Къстър от социалисти и демократи. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря за презентацията. Ето ме. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Бонер, за презентацията. И имам следния въпрос. Занимавали ли сте се с комплексни транснационални разследвания? Защото това е необходимо в един наднационален орган, който трябва да решава и конфликт между националните юрисдикции, националните съдебни власти. Каква смятате, че ще бъде добавената стойност на Европейската прокуратура и как ще покажете тази добавена стойност на държавите е, членки, които към настоящия момент не участват в Европейската прокуратура, за да ги накарате да се присъединят е, на един по-късен етап? Благодаря. Ma réponse sera la suivante. Ето какво ще отговоря. Що се отнася до координацията и преговорите под надтранснационалните случаи, аз от, имам опит от Евроюст, където имах привилегията да ръководя координационен звено за борба с прането на пари с, и международни измами, обхващаща 5 пет държави, не държави членки, държави, сред които и Швейцария, не държава членка и в, резулт, в, по силата на споразумението за взаимодействие с Евроюст, те, те участваха. Имахме 8 дни за да решим да се извършат обиски в едно и също време в близо 10 организации и точно един белгийски орган да те помолиха кога ще организирате този обик, защото ставаше дума за едновременно задържане и конфискуване на незаконно приемото имущество по едно и също време, един и същи ден и час. Проведохме координационна среща, определихме датата, решението бе взето, бе приложена мярката и в петте държави, между които в средствата, бе извършено едновременно обиск и е, е, става дума за 2 милиона евро и бяха задържани сериозни, конфискувани сериозни средства. Ако в Евроюст можем да правим, да направим това, това е и ползата за, е, към националното законодателство по този начин. И аз мисля, че подобни примери, които Европейската прокуратура ще даде със своята дейност, ние ще постигнем и добавена стойност. Госпожа Гресле, нали продължаваме? Благодаря. С голямо удоволствие ви слушам. Французите винаги знаят как да се представят, никога не ни разочарават. В тази връзка имам въпрос относно Олаф. Как виждате ролята на Олаф при административните разследвания. Административните разследвания са странни разследвания. Не във всички държави се провеждат такива и затова и Олаф има проблеми. Как виждате бъдещата роля на Олаф? Аз съм докладчика за Олаф. Може да си пожелаете нещо, което аз да свърша за вас. Благодаря ви. Що се отнася до административните разследвания, това е, е отделен и сложен въпрос и за Европейската прокуратура. Голямата тема тук е как Европейската прокуратура и ОЛАФ могат да си сътрудничат. Едните административно, другите юридически. Наистина предизвикателството е огромно и трябва да се заемем с него. А, знаем, че регламента за ОЛАФ е малко устарял а, е, и трябва да претърпи развитие, но трябва да се вземат решения, за да може за в бъдеще нещата добре да се съчетаят и Европейската прокуратура да може да се възползва от добрите резултати от работата на ОЛАФ. Административни разследвания ще бъдат необходими тогава, когато трябва да се, да се върнат средства. А ОЛАФ има голямото предимство да познава всички случаи, каквито знания Европейската прокуратура все още няма, защото тя на практика не съществува и не работи. Трябва да, да, да засилим този аспект на сътрудничество, да засилим оперативната съвместимост за да може Европейската прокуратура да се възползва от разследванията, които извършва Олаф да, се, да може да използва задълбочената информация и да отнесе случай, подкрепен с тази информация, към съда. Защото точно това е целта. Случая е да се отнесе до съда, за да може съда да се произнесе. И този път трябва да извървим заедно с Олаф. Колегата Пирински, заповядайте. Sure госпожо председател. Разбира се, господин Боне, очевидно вие раз, притежавате богат опит в европейското сътрудничество по преследване на престъпни деяния. Очевидно това до голяма степен предполага дипломатически умения в известна степен, за да бъдат обединени всички около дейността на европейския прокурор. Споменахте за умението и значението на притежавам технически умения. На мен тук нещо ми липсва. Как ще докажете, че тези качества ще ви направят по-силен като прокурор, е, отколкото склонен да търсите удобни решения. И е, как ще бъдете, как да кажа, по-настървен при преследване на особени случаи по подходящ начин да, да свършите, да направите нещо повече, отколкото просто да проявите агресивност господин... Е, един прокурор никога не трябва да бъде агресивен, господин Еврит, но трябва да бъде решителен. И прекрасно знам, че дипломацията е, има своите граници. Един дипломат трябва да усети информацията, да усети ситуацията, е, да е, набере информация. Но до тук прокурорът, когато е в своята функция, е, когато аз представям е, позиция по дело и това изисква решение, аз ще взема решението в качеството си на про, прокурор на републиката. Аз никога не съм се опитвал да се харесвам на медиите, особено когато става дума за трудни решения. Не, и никога не съм се крил зад заместниците си. Повече глави са винаги мислят по-добре от една. Но да се има предвид информацията е добре, но решението го вземам аз. И никога не, не, не оставя оставям, както казват немски на мокро, на български казваме на сухо хората, които работят за мен. Аз поемам отговорността и е от тук един европейски прокурор е неза, като независим ръководител на Европейската прокуратура, дебело подчертавам, независим, няма от какво да се бои при вземане на решение какво казва текста на НЕКА, на НПК по съответните е, е, съставите на престъпленията са такива каквито са. Имаме ли достатъчно доказателства срещу съответното лице? Да или не? И тук се взема решение. Правя го е, от 32 години и като прокурор, и като главен прокурор сега и искам да ви уверя, че съм абсолютно решим и решен да не се отклонявам от този принцип. Фрау колегин Маковай, бите. Госпожо Маковай, заповядайте. Благодаря. А, ако разгледаме 27-я доклад на Олаф, ще видим, че а, много от разследванията за измама с европейски фондове а, с случаи от Румъния а, именно 11 на брой. Имаше от Румъния, Полша, Гърция, България и по-малък брой случаи от Германия, Италия или други държави. В тази връзка имам следния въпрос. Размера на измамите с европейски средства и с ДДС е значителен в Централна и Източна Европа. или поне по-голям, отколкото в други държави членки. Това се вижда от доклада на Олаф. Какъв е вашия опит е, в борбата с тези економически измами, които имат и политическо измерение, е, измами, които се практикуват е, в някои държави членки, имам предвид Румъния и България. Euh, Госпожо евродепутат, тъй като съм работил в Евроюст между 2003 и 2007 година, посещавал съм и Румъния и България. Ние сме работили заедно с е, и за тези страни. Е, има скрити е, аспекти на доклада, за който говорите, където показва редица случаи, които съдържа тази информация, но тя не е изчерпателна. Тя не е изчерпателна относно посочените от това страни, но и по отношение на така наречените стари държави членки, защото е, аз самия съм от по-стара държава членка и като гла, европейски, гла, е, и ръководител на Европейската прокурора не ми е, приляга е, да оценявам държавите по броя на случаите. Не е въпроса да сочим с пръст, не е че има и по-стари държави членки, кои, тръгвайки от моята собствена родина, има е, какво да се гледа, какво да се разследва. И ако попадна на случай на корупция, да, да речем в Бургуния, Бургундия, известна с хубавото си вино, но когато там се окаже, че имаме измама с ДДС е, с, от винопроизводителите, разплеждане пари. Мога да ви уверя, е, че когато това се случи, е, доста столове се разклатиха. И да се отнася ли се това за други страни? Сигурно. Аз ще бъда много спроколезен в това отношение. Аз охотно съм съгласен да да кажа, аз имам своите задачи, главният прокурор има своите задачи, но все пак аз имам опит, който а, ми е послужил за урок и който мога да използвам днес госпожа Интфелд. Uh, Благодаря. Никой не се съмнява тук, че сте прекрасен прокурор, но аз мисля, че въпроса, и това го прозвуча в думите на колегата от социалисти и демократите. Достатъчно настървен ли сте, достатъчно ли сте питбул, за да преследвате, защото говорим за, за коравели престъпници, които са готови да убиват и правителствата не винаги са ваш съюзник може да се окаже, че трябва да разследвате и правителствата и оттам започват трудностите. И това е наистина игра с големи залози. Е, ще разчитате ли само на доказателства, предоставени от държавите членки, или ще приемате и информация, предоставена от други източници? Да. Въпросът за решимостта на протокола е изключително важен въпрос, особено когато трябва да действа срещу държавите членки. В това отношение имате право, госпожо депутат. Но не бих използвал думата питбул за прокурор на републиката. Може би това да изглежда малко прекомерен термин, но това е животно, което има сила, което има решимост и е готово да атакува злото. И Прокурорите, ние го правим на индивидуално равнище, защото а, трябва да имаме предвид, че престъпленията на средно ниво не представляват същия риск и изключително важно ръководителят на прокуратурата да действа напълно независимо може би бързо ще се появят е, такива дела и ние трябва да търсим е, съюзници по един е, демократичен начин. Така че вие, дами и господа депутати, сте тези съюзници. Европейският прокурор отговаря пред вас, но вие, като представители на гражданите на Европейския съюз, също можете да подкрепите работата на главния прокурор, когато той ви каже, ето, пред това сме изправени. Трябва да проявиме индивидуално а, кураж. Аз по време на моята кариера до тук никога не съм се боял от никого, винаги съм държал на почтеността, никога не съм бягал от отговорност. Ако тръгна да се притеснявам а, за собствената си личност, а, това не е може да бъде нещо приемливо. Така че аз ще бъда изключително решителен в действията си. Господин Явор, благодаря ви, господин Бонер, че сте тук. Е, тук съм. Вие споменахте в встъпителното си изказване, че ЕНП трябва да убеди държавите членки, които не са се присъединили към Европейската прокуратура да го направят. Надявам се да имате успех. Главният прокурор на Унгария каза, че Унгария не се присъединява към Европейската прокуратура поради лошото и качество, така че вие ще имате трудна задача. Въпросите ми се отнася до политическия натиск, който може да изпитате от страна на държавите членки, както и вашият екип, прокурорите в държавите членки. Понякога политическия натиск е много по- видима, много по-осезателна там. Как може да защитите собствения си екип от всичко това? Бихте ли ни казали нещо за вашия опит за противодействие на системната злоупотреба с европейски фондове, която се наблюдава в някои държави членки? Имали ли сте опит в това отношение? Какви са плановете ви за справяне с проблема? Господин депутат, по първият ви въпрос бих казал, че силата на Европейската прокуратура е да бъде образец. Аз не съм убеден, че ролята на Европейската прокуратура е да прави политика, що се отнася до неучастващите държави. Мисля, че това не е задача на европейския прокурор да агитира отделните държави членки да се присъединят към засиленото сътрудничество. Аз не виждам така нещата. Е, други са местата, на които трябва да се разискват тези въпроси. Но аз съм наблюдавал в Евроюст нещо подобно. В начало имахме доста е, скептично отношение, доста критики от колеги, от държави членки, от различни институции, които се казват е, какво е всичко това, за какво служи. Но чрез примери ние доказахме, че имаме капацитета да полетим. И мисля, че такъв пример трябва да се използва и пред държавите, които не участват в засиленото сътрудничество. Политиката на европейско ниво е тази, която трябва да се опита да ги убеди да се присъединят относно екипа, отговорност на прокурора, на европейския прокурор е да защити прокурорите, защото, например, европейските делегирани прокурори ще бъдат поставени под много по-силен натиск. Ние трябва да направим така, че този натиск да отслаби. Европейския прокурор ще провежда редовни срещи с делегираните европейски прокурори, за да може да се справи с случаи на оказване на натиска и тогава прокурора, европейския прокурор трябва да се намеси и да изиска от държавите членки да коригират нещата. Господин Омаржа има думата. Благодаря, госпожо председател. Вие вече сте разбрали че въпросът за Европейската прокуратура за нас е от е, особена важност. Вие имате 32 е, години опит е, като прокурор в Франция, държава, която не се отличава с независимостта на прокуратурата си. Вие не сте започнали кариерата си преди 6 години, а преди 32 години. Що се отнася до репресивните мерки срещу жълтите жилетки, виждаме а, колко а, подчинени на властта са прокурорите. Можете ли да ни кажете, че през тези 32 години викове не сте били обект на натиск от политически сили? И втория ми въпрос. През тези 32 години в прокуратурата на Франция има ли някои големи дела, които са били знакови, с много медиен шум, относно политически, финансови афери и дали вие сте завели наказателни производства в подобни случаи. Благодаря ви, господин депутат, за въпроса. Независимостта на прокураторите в е, Испания се развива. Действително имаше ситуация в миналото, аз лично не съм ги преживял, но е имало случай на натиск и аз е, говоря на базата на това, което съм видял и мога да свидетелствам за това, защото е, понякога Министерството на правосъдието е давало директни указания на главна прокуратура, на останалите прокуратури, но през 2013 година беше гласуван закон, който забранява подобна намеса. Ще ви дам примери от след 2013. Спомням си, че в едно дело трябваше да потърся становището на една организация, която беше пряко подчинена на Министерството на правосъдието. Това беше 2014 и 2012, веднага след реформата от 2013 година. Но тази дирекция не пожела да ми отговори, защото се боеше, че това, което ми даде като указание, може да се интерпретира като указания, които трябва да се следват от прокурорите. Разбира се, аз потърсих становище и помощ другата, но виждате, че нещата са се променили. И в нашите екипи младите прокурори сега са възприели тази нова линия. Това е след делото Медвеев срещу Франция. Разбира се, ние не сме достигнали края на пътя, защото предстоят конституционни реформи, които очакваме и които подкрепяме. Що се отнася до големи дела, за, свързани с корупция, не зная дали имам време, но имал такива, съм имал такива случаи, франско-германски. Да, това е третия въпрос, но благодаря ви за това, което казахте. Желая ви късмет. Господин Бонер, искам да ви благодаря от името на всички депутати за участието ви. Благодаря и на депутатите за проявеното търпение и дисциплинираност, защото процедурата действително е доста дълга. Благодаря ви, че проявявате търпение. Искам да ви информирам, господин Бенер, че ние ще направим пълна оценка на това изслушване. Ще напишем писмо до председателя Таяни и вие ще бъдете официално информиран. Благодаря ви за вашето участие. За мен беше удоволствие. Благодаря. Uh, Уважаеми колеги, сега ще поканим и третия кандидат. Значи това е много дълъг ден. Благодаря ви за устойчивостта. Зная, че не е лесно. И така, очакваме третият кандидат да пристигне. Моля ви да запазите дисциплинираност и след малко ще се срещнем с нея. colleagues, if you want to... Um... Колеги, а, мислех да ви предложа да направим почивка, но кандидата ни идва. Само няколко минутки. Dear colleagues, please take your seats. Скъпи колеги, моля, заемете местата си. Бихте ли намалили до минимум движението в залата, за да проявим уважение към всеки един кандидат и пресата, която желая да направи снимки? Знам, че е, медиите са много важни, но ще ви помоля да чуете това, което имам да ви кажа. Хайде да започваме. А, а, мисля, че не правихте достатъчно снимки. Нека сега да дадем възможност на кандидата да говори. Много моля, много моля, минете в страни. Скъпи колеги, моля, ограничете до минимум движението в залата, за да дадем равни условия на всички кандидати. Така, третия ни кандидат, госпожа Кавеши. Ще направя същото въведение, както и при останалите. Добре, е дошла госпожа Ковеша и на заседанието на комисията Либе. Как ще протече изслушването? Кандидата а, прави встъпителна презентация а, за не повече от 7 минути, след което следват въпроси и отговори. Това е таймера, има го, е, е, и времето тече на екрана. След като направите встъпителното изказване, ще имаме въпроси и отговори за общо 63 минути, 14 въпроса от членове на комисията Либа, 7 от комисията Конт е, всеки слот ще продължи 3 минути, една минута за въпрос, 2 минути за отговор. Стрикно ще се придържаме към този график. Колеги, моля, придържайте се стрикно към определеното ви време. Има превод, може да говорите народния си език. А, е, не говорете твърде бързо, за да може всичко да се преведе. Госпожо Каваши, да, искам да ви помоля сега да направите вашите встъпителни бележки. Максимум 7 минути. Добър ден! Благодаря за поканата, благодаря за възможността да си представя кандидатурата. В началото ще говоря на английски, след това, тъй като тук има много мои сънародници, много румънци следят това изслушване, ще продължа на румънски. Аз се казвам Лера Къваши, прокурор съм от повече от 23 години. Тоест през половината от живота си съм била прокурор. Моята задача е да възстановя справедливостта, когато има нарушение на закона. Бях главен прокурор на Румъния в продължение на 6 години, след което ръководих Националната дирекция за борба с корупцията. Това е единствената специализирана структура с правомощието да разследва корупция по високите етажи, както и корупция и измами с европейски средства. Създаването на Европейска прокуратура е, е уникална възможност за мен. Ще мога да обединя работата на политици, служители и хора, които са превърнали идеята в правен текст. Сега задачата е тази служба да започне да работи ефективно. Сега ще ви представя какви са моите виждания. Европейската прокуратура трябва да защитава ам, е, финансовите интереси на Съюза и върховенство на закона. Какво трябва да се направи за целта да се създаде структура, да се създаде процедура за работа по случай, да се определят вътрешни а, е, правила и да се приемат вътрешни административни разпоредби, особено когато говорим за защита на данните, човешките ресурси и финансовите правила. За да могат прокурорите да работят ефективно, трябва да поставим цели, да определим стратегия с колегиума на европейските прокурори, да изградим процес за наблюдение и изпълнението на стратегиите, да споделяме информация, да определим приоритетите си за работа с националните прокуратури, да създадем споразумения за работа с трети държави и държави, които не участват в Европейската прокуратура. Да, да сключим споразумение споразумение за размяна на услуги с Евроюст, Европол и ОЛАФ. Как мога аз да допринеса за а, това? А, чрез личния си пример и чрез а, а, ръководната си роля. Имам значителен опит в подобни а, а, структури, имам опит а, в създаването на стратегии и носоки. Свикнал съм да работя под обществен натиск и в ситуации на стрес. Заедно с моя а, а, екип аз повиших ефективността на разследването с измами с европейски средства и вземането на имущество беше основен мой приоритет. Над 2 милиарда евро средства. Това е сумата, за която ставаше дума Сумата на възстановените средства под мое ръководство се увеличи над 3 милиарда евро, 10 пъти по-висока сума от предишни периоди. Ние изградихме международни партньорства, създадохме съвместни екипи за разследване, съвместни операции проведохме с над 14 държави, в това число и разследване, разкриване на банкови сметки в други държави държави. С други думи, имам опит в разкриването на финансови измами и, и това ще ми помогне да създам стратегия на Европейската прокуратура. Това е моя опит. От какви принципи ще, ръководя, ще се ръководя? Смятам, че един прокурор трябва да се стреми към истината, трябва да служи на върховенството на закона и да има силен морален компас. Трябва да остане обективен, когато, има, когато справедливостта е нарушена, е извършено престъпление, прокурора трябва строго да прилага закона, като навременно с това гарантира правата на всички участващи в разследването. Прокурорите са важни за върховенството на закона, защото тяхна задача е да осигуряват равно прилагане на закона за всички. Джовани Фалконе и Пьер Мишел а, заставаха точно за тези принципи. Аз вярвам, че единствено независим а, а, прокурор и частен юрист може да се бори с финансовите измами. Независимостта а, а, не, е при, не е привилегия за прокурорите и съдиите, защото само независимите прокурори могат да прилагат закона еднакво за всички. Аз смятам, че независимостта и отчетността вървят ръка за ръка. От друга страна, а, обаче знам, че сте получили много негативна информация за мен. Искам пределно ясно да заявя, че нямам абсолютно е, нямам какво да крия и съм на ваше разположение. Ще отговоря на всичките ви въпроси. Уважаеми а, е, а, е, депутати, а, вие се борихте за създаването на Европейска прокуратура на солидна основа. Този парламент защитава върховенството на закона и основните права, а, за да може средствата на европейските накоплаци си да бъдат добре е, защитени. Благодаря ви още веднъж за възможността да представя своята кандидатура. Благодаря ви за възможността да участвам в отворено и безпристрастно изслушване. Благодаря, госпожо е, Кавеши. Започваме с въпросите. Роберта Мецола, е НП. Благодаря, госпожо Каваши, е, за това, че сте тук, въпреки всички е, препятствия, които бяха изправени пред вас. Знам колко кораж се изискваше и знам, че сте е, вдъхновени за много хора в Румъния и в Европа. Като а, а, прокурор, вие застанахте начало на антикорупционното движение в Румъния. Може ли да ни разкажете а, е, за сложни случаи с съместни високопоставени служители? Каква, какъв е вашия опит в работата е, на с ОЛАФ? Как смятате, че Европейската прокуратура трябва да работи с а, е, ОЛАФ? А, видяхме. Е, случаи в Европа, при които прокуратурите и съдебните системи отказаха да работят по подобни случаи. Как смятате да подходите вие? Да, бяха, бяха серия от въпроси, но все пак две минути за отговор. Ще бъда много кратка. Почти всички случаи, които а, разследвах, докато бях начало на румънската организация, а, включваха високопоставени служители, защото а, правомощията на органа бяха точно такива да разследва комис... а, корупция по високите етажи. Тоест, разследвахме лица, заемащи високи публични длъжности, а, председатели, членове на парламента, министри, бивши министри Гражданите а, искаха да знаят а, а, защо се провежда разследването, така че ние всеки път работехме с медиите, а, зачитайки, разбира се, а, правото на страните да представят а, а, доказателства. Що се отнася до опита ми с Олаф като прокурор начало на румънския орган, ще кажа, че както тогава, така и за Европейската прокуратура смятам, че трябва да се работи много тясно с ОЛАФ заради системата за управление на случаите. Важно е също така, когато започне разследване, Олаф да не извършва друго паралелно такова. Ще кажа също така, че е, ще продължим е, и е, консултациите относно правомощията на Европейската прокуратура София Бонам Картер. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Каваше, че сте тук. Благодаря за встъпителните думи. Искам да ви задам следния въпрос. Бихте ли обяснили по какъв начин изпълнявате всички изисквания, които трябва да изпълни главния европейския прокурор, съгласно член 14 от регламента, от най-вече изискването за независимост. Няма съмнение, че притежавате квалификацията необходима за тази длъжност. Благодаря. Vă mulțumesc pentru această întrebare și pentru că pot lămuri благодаря за въпроса, благодаря за възможността да дам разяснение във връзка с информация, която вие сте получили. Когато подадох кандидатурата си, проверих всички критерии и се уверих, че изпълнявам всички от тях. Що се от нас до моята професионална квалификация, съгласно член 14 от регламента, в който са дадени изискванията. Четири са тези изискванията. Първо трябва да имате опит повече от 10 години, трябва да сте работили с следствените органи, не, също това през последните три години не трябва да се предприемат дисциплинарни мерки. Също така трябва да имате а, висока квалификация, която да сте поддържали през цялото време. А, отговарям на всички тези изисквания. Имам а, а, необходимия а, опит и квалификация. Е, законът е, е, казва, че не трябва да имате партийни, да, да сте свързани с партийните среди. Хелга Стивенс от Екаре. Dank u wel, voorzitter, collega's. Het ehm, uh, Europese Openbaar Ministerie zal Уважаеми колеги, Европейската прокуратура ще извършва през гранични разследвания, свързани с ДДС, измами и други. В Румъния също може да бъде разследвани случаи на измами. И какво би трябвало да се разследва според вас? Взаимоотношенията между Европейската прокуратура и държавите членки в случаи, когато се разглеждат презгранични дела. Може да има някои политически съображения, които да доведат до оказване на политически натиск от страна на държавите членки. Как ще реагирате в подобен случай? В цялата ми дейност като прокурор, аз имам 23 годишен стаж, винаги съм спазвала закона, всички разпоредби, които са предвидени в специалното законодателство. Трябва да сме обективни като прокурори в дейността ни. Трябва да работим с хъс, но не агресивно. И аз, ако получа тази възможност, както и в миналото, ще действам по професионален начин, като се съобразявам с прерогативите, които са предвидени в регламента и в други законодателни актове. За мен няма значение какво става в отношенията между прокуратурата и Министерството на правосъдието. Ако имам тази възможност на европейски ниво, винаги ще се съобразявам с регламента, който урежда дейността на Европейската прокуратура. Софи Интвелт от името на АЛДЕ. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Ковеше, за встъпителното ви изказване. Бих искал малко да разширя въпроса на колегата Стивенс. Как ще използвате ново създадената мрежа от кореспонденти на Евроюст, за да направите така, че неучастващите държави членки в Европейската прокуратура не само да не спъват нейната работа, но да се присъединят на по-късен етап. И като имам предвид вашето CV, как ще гарантирате, че с тази структура, с националните служители, Европейската прокуратура ще се превърне в истинска европейска служба и че няма да бъде заложник на държавите членки? Действително, делегираните европейски прокурори ще могат да продължат да работят и като прокурори в националните системи. Тези национални прокуратури имат съответни взаимоотношения с останалите държавни органи. При презгранични разследвания се създават чрез Евроюст съвместни разследващи екипи. Това се оказа много ефикасен инструмент в миналото. Евроюст също се очаква да работи много тясно с Европейската прокуратура. Това е предвидено съвсем ясно в регламента. Освен това се изисква обмен на информация. Ще има и възможност за използване на делегирани национални точки за контакт, което е нещо много важно, когато става дума за държави членки, които не участват в системата на Европейската прокуратура. По отношение на тези държави, според мен, Европейският прокурор е този, който трябва да създаде възможности за сключване, сключване на споразумения с тези държави, за създаване на точки за контакт, както е предвидено в регламента. Начина по който неучастващите държави членки могат да бъдат привлечени за присъединяване към Европейската прокуратура ще се определи от това колко успешно действа Европейската прокуратура, ако тези държави се объединят, че това е една действаща, добре функционираща а, структура, че защитава достатъчно добре средствата на европейските денокоплаци, ще се присъединят към нея. Ева Жули има думата. Благодаря, господин председател. Исках да кажа на Лаура Ковеши и на всички ви колко се гордее с това, че тя днес е тук, въпреки ужасяващата кампания, която нейното правителство започна срещу нея. И искам да кажа, че ние не вярваме на това, което се говори. Аз лично имам своите основания да не го вярвам, тъй като зная какво става, когато преследвате важни личности или когато извършвате разследвания в средите на властта. Така че, моля ви да игнорирате това. Искам да попитам, Лаура Ковеше, какви мерки ще предприемете, за да гарантирате, че ще се спазват основните права на бъдещите за подозрени лица, ако бъдете избрана на тази длъжност. Unul din principiile fundamentale ale funcționării един от основните принципи, който е в основата на Европейската прокуратура, се отнася до спазването на основните права на хората, които са да, замесени в разследванията. Несъмнено това ще бъде приоритет за всеки, който работи в Европейската прокуратура. Бих искала също да кажа, като а, главен прокурор в Националната дирекция за борба с корупцията и като главен прокурор на Румъния, аз винаги съм обръщала внимание на спазването на правата на заподозрените лица и са отправени упреци към онези, които не са ги спазвали. Ако някой европейски прокурор наруши основните права, трябва да се предприемат мерки и тази информация трябва да стане достояние на всички оставали разследващи прокурори в рамките на Европейската прокуратура, за да се не се допусне това да се случва и в бъдеще. В Румъния дейността на прокурорите се, кон... се контролира строго Също се обръща сериозно внимание на това как работят съдиите. Като главен прокурор и ръководител на Националната дирекция за борба с корупцията винаги съм правила така, че ако има някакви проблеми, свързани с доказателства или ако тези доказателства са незаконно събрани, цялата тази информация се разпространява в цялата структура, за да не се допускат подобни случаи в бъдеще. Благодаря, госпожо Кевеши. Благодаря за това, че заставате днес пред вас и искам също да изразя своята солидарност към вас във връзка с, атаките, отправени към вас, особено в светлината на вашето изказване за Джони Фалконе, с когото съм имала честа да работя. Ще ми се обаче да чуя още нещо от вас. Във вашите отговори на постав... писмените отговори на въпросите си, вие споменавате две, два момента, два въпроса във връзка с информации, получавани от ЦРУ през 2007 и 2011 година признава ли се, че им, е, имате специална отговорност, за вашата конкретна отговорност. а, дайте малко повече информация. За мен не е ясно. Говорим за 2011 и 2007 година. От 2000 и 3, 2000, между 2003 и 2007 година в Румъния имало такива места за лишаване от свобода. Отговор, позволете да ви коригирам. Не говоря за награди от ЦРУ, а от Агенция за правоприлагане. Това е агенция на е, разследващите служби от една страна е, за защита на интересите на е, американски граждани и за защита интересите на американската валута. За ДНК разгледал са много случаи във връзка с, с подправка на средства. А, Що се отнася до случаите разследвани в Румъния, например, киберпрестъпността там е много сериозен проблем и в миналото и по-настоящем. И говорим за участието на румънски граждани, съучастие на румънски граждани в подобни деяния. Става дума за раз възможност прокурорите да разследват киберпрестъпността. Моята разслед... разследваща дейност ми донесе тези награди като главен прокурор през 2006 и 2007 година аз за първи път стардирах подобни разследвания на прокуратурата във връзка с киберпрестъпността. всъщност аз станах причина въобще да се развият нещата и това ми донесе тези награди, включително американско гражданство, но това не е награда на ЦРУ. Благодаря, господин председател. Госпожо Кевеши, в е, Европейския парламент и особено в нашите две комисии говорим за важни въпроси, но леваторенност към коръпността, правото на изказване на мнение, независимост на прокуратурата, досто, професионално достоинство, професионализъм, е, морална и етична чистота и така нататък. И освен това Европейският съвет даде препоръки че не бива в разследванията да се привличат и секретните служби. Това са само няколко разсъждения, но сега въпросите. Верно ли е, че върхов, върховния а, а, а, Върховния съд е е разследвал вашето поведение във връзка с законодателен акт, с които са в ваша пряка полза. И второ, е, вярно ли е, че имате участие в разследването на такива случаи? След това, как ще обясните е, че редица прокурори в крайна сметка са изправени пред съда. Благодаря за отговорите. В рамките на полагащите се две минути ще се опитам да дам ясен отговор. Имаше съдебно дело срещу по повод редица несъстоятелни обвинения това съдебно дело, което продължи 4 дело. На постановено бе с решение, че това са лъжи. Делото отне 4 години. Аз бях на първа инстанция. Много съди участваха в делото. В нито един момент аз не съм се опитвала да влияя. Всичко бе абсолютно открито и публично. И ако смятате, че и главният прокурор има влияние върху съда, влияе на съда има проверка на главния инспекторат. Такава проверка бе направена и бе констатирано пълно отсъствие на какъвто и каквото и било влияние от мен крайното решение все още не е постановено, но има и редица други е, подобни дела срещу колеги, работещи заедно с, на, в нашата комисия. Така че аз нямам никаква, не съм дала никакъв повод за никакви такива обвинения. По втория въпрос ще ви коригирам. Е, секретните служби не участват в наказателното преследване всяка информационна служба и всяко информационно звено в Румъния, при, ако разполага ам, с информация за корупция е длъжно да сподели това с разследващата агенция е, Времето очевидно напредва, така че казва председател. Няма да имаме време за всичко. Е, е, нека ви чуем още за малко е, госпожа Кевеши, 40% за които говорите. Това не е вярно прекратените дела се публикуват всяка година. Това са 10 до 13%. процента. може би говорите за информацията от тази седмица. Там става дума за 36%. Док, но аз отдавна не работя в агенцията. По мое време е, процентът беше 13,6. но 3, тези 13% бяха по други причини, над 20% става дума за хора, е, е, поради е, във връзка с приятия закон за декриминализация председателя. Извинявам се, господин Енкъл, господин Борно и господин Радев. Кой ще вземе думата? Господин Борно? Три имена са ми посочени, казва председателя за изказване от а, НП. Добър ден, госпожо Кевеши, и благодаря, че правите това изложение, че заставате пред нас. Трябва да ви задам въпрос – който нееднократно е поставен тук. Държа да бъда настоятелен. Може в бъдеще да има затруднения с делегираните европейски прокурори. Е, Румъния ще предложи минимум двама души. Във вашите писмени отговори, вие казвате, че може да има принципни проблеми във връзка с това двойно подчинение и възможност за от разнопосочни указания и инструкции. В конкретния случай на Румъния правителството ще предложи делегирания прокурори. И то се отнася откровенно враждебно към вас. Как ще се справите с тази ситуация? Ще използвате ли вътрешни процедури, които ще трябва да изготвите сама? Ето, и ще бъде ли това достатъчно и как ще решите проблема или поне да ограничите проблемите, които проистичат от това? Отговор. Благодаря за повторния въпрос, защото ми давате възможност да отговоря макар и накратко, конкретна. Като говорим за дейността на делегираните прокурори, винаги съответната камера и нейния ръководител ще възлагат задачите. Там ще имаме съответно прокурори а, и заместници. Там разпределението на делата ще се извършва от ръководителя при разпределение на делата винаги трябва да се помни как се работи в постоянните камери, както и взаимодействието между ЕПО и националните органи. Вярно е, че правителството се отнася враждебно, особено към мен, но не следва да се отнася враждебно към Европейската институция, там ще има само двама или трима прокурори от Румъния. Мисля, че нещата за отношение, взаимоотношенията държави и членки ЕПО са ясно а, разписани. Ще има вътрешни правила. Аз разбира се не мога да говоря за тях сега, защото те те първа ще бъдат обсъждани и приети с мнозинство от евро, другите европейски прокурори и е, националните участници. Това ще стане като му дойде времето. Е, за враждебното отношение е, като прокурор аз ще приемам законодателството. Госпожа Грапини. Благодаря. Отношенията между властите прокурорите е различна в различните държави и членки. Как е, ще насърчават изпълнението на задачите от страна на делегираните европейски прокурори? Госпо... Защото, госпожа Кавеше, не бяхте достатъчно конкретна, когато говорихте преди малко това. Механизма за а, а, оценка и а, Мисля, че ни лъжете, когато когато казвате за това, че сте била прокурор в Държавната агенция, вие официално бяхте освободени от тази роля. Много моля, въздържайте се от подобни изказвания заради кандидата не може а, да а, изслушването да продължава по този начин, защото при другите кандидати не беше така. Благодаря много активната роля на, европейс, на европейските прокурори, на делегираните европейски прокурори, тях, те ще изпълняват своята задача съгласно разписаните правила и вътрешните правила, които ще се приемат и от съвета. Що се отнася от така нареченото сеньорите, заемането на висша длъжност, мисля, че това, което казахте, няма нищо общо с вашите високи професионални качества. Колегите, които са работили под мое е, ръководство са получили своята висша квалификация чрез инспектората или чрез института. А, имаше седем а, е, подобни случаи но това не е изискване посочено в закона. Аз бях номинирана като руководител на Държавната агенция за главен прокурор, без да имам а, това а, висше професионално, тази висша професионална квалификация. А, а решението, което, за което говорите, беше а, е, а, е, на Конституционния съд. Аз не съм искала да участвам в тази процедура, нямала съм възможност да се защитя, нямала съм възможността да обжалвам. Така че е, е, изпратих е, е, жалба до Европейския съд по правата на човека, жалба, която се разглежда в момента. Ще видим какво ще бъде тяхното решение, но тази жалба се отнася до принципни положения. А да, е, за това дали прокурорите в Румъния решения ще бъдат независими или а, не. А ако искате да освобождавате прокурори, това не може да става чрез Конституционния съд. Моника Макове. Благодаря. Съжалявам за въпросите, които ви задават е, голяма част от колегите, защото те нямат нищо общо с това, което ще правите в Европейската прокуратура, се отнасят до някакви обвинения и съжалявам, че си губим времето. Е, вие казахте, че Държавната агенция е участвала в е, случаи срещу висши държавни служители. Може ли да ни дадете малко статистика, осъдителни присъди? Втори въпрос. Вашата практика нагнети политическо напрежение. Ние много добре знаем какво е това напрежение в Източна Европа. Следващия въпрос. Когато става дума за измами с европейски средства, това е проблем, който често се среща в Източна Европа и се отнася до стотици милиони евро в тази част на Европа, в частност в Румъния. Знаем за случаи на системна корупция и политическо влияние. А, имате ли опит борбата с тези системни измами да ни дадете някои конкретни примери? Съвсем накратко. Когато става дума за а, е, изредените престъпления. Аз съм е, невинна. Това са, е, това са обвинения. По първия въпрос. Относно осъдителните присъди и политическия натиск, мога да кажа, че всяка година Държавната агенция водеше разследвания срещу голям брой, около, около е, е, служители, срещу 900 от тях е, съдът постанови осъдителни присъди. 60 сред тях пяса, високо, бяха високопоставени лица, министри, заместник министри, е, е, депутати. Що се отнася до е, политическия натиск, като главен прокурор и като ръководител на Държавната агенция, е, мога да кажа, че а, всеки път, когато политик иска да се намеси в случая, смятам за свое задължение да разкрия това пред обществеността. Имаше много случаи, в които политици се опитваха да се намесят. Имаше и други случаи, когато разследвахме известни личности, но всеки път, когато имаше опит за намеса, ние разкривахме това публично. Що се отнася до измамите с европейски средства, много е важно да заявя пред вас, е, че Държавната агенция, която работеше по 2000 подобни случаи е, годишно, е, работехме заедно с Олаф. Олаф работеше по 200 случая годишно. Може би сравнението не е подходящо, но искам да ви покажа, че разследването на такъв голям брой случаи а, ви дава възможност да опознаете този тип а, а, случаи на измами с европейски средства, какви фалшиви документи се използват за получаване на средствата а, и каква точно е корупцията и злоупотребата, когато се използват вече получени средства. Тоест, ние познаваме тези а, престъпления две, две минути, ако обичате, защото бяхме стрикни към всички кандидати. Господин Мамикинс, последния оратор от Либе. Благодаря, господин председател. Следния въпрос. Вие имате опит с комплексни международни разследвания и с наднационален а, отговор. Каква смятате, че ще бъде добавената стоеност на Европейската прокуратура и как смятате а, да убедите държавите членки, които сега не участват в прокуратурата в тази добавена стоеност? Как ще ги накарате да се заинтересуват?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 Държавната агенция срещу корупцията работи е, по много случаи. Както казах, е, имаме съвместни екипи за разследване за 12, 12 месеца на 2017 е, година. Сме подали 18 искания за правна помощ и сме успели да конфискуваме и да иземем материални активи, да замазим банкови сметки в други държави. Всеки път, когато е имало конфликти с органите на друга държава, съм се опитвала да ги реша въз основа на Конвенцията за правна помощ. Що се отнася до Европейската прокуратура, всички доказателства трябва да се администрират съгласно законодателство на държавата членка, от която те са престигнали. И тук е мястото на Европейската прокуратура да има обмен на информация, да има единен подход на европейско равнище. За първи път имаме възможност да създадем прокурорска структура, която да може да провежда разследване на измами с европейски средства по единен подход. Това е първото предимство. Второ, второ предимство ще се администрират доказателствата в страните членки, които са засегнати, особено при трансгранични а, случаи. Така ще имаме бърз обмен на информация. Друго предимство, а, според мен, а, ако видите каква а, ще, ще бъдем а, в състояние бързо да открием а, риска и уязвимите места при а, е предоставянето на европейски е, е, средства, защото измамите с европейски средства не е нещо, което трябва да бъде само обект на наказателно преследване, но и на превентивна работа. Благодаря ще говоря на немски. Ние от Комисията по бюджетен контрол много добре познаваме вашата работа. Вие възвърнахте нашето доверие в Румъния, доверието ни към европейската система, която е в състояние да преследва измами. Всички кандидати са много солидни, но вие сте особен кандидат, вие сте много млад доклада особен опит и аз много съжалявам за всички въпроси, които ви бяха отправени. Искам да ви задам един въпрос във връзка с ОЛАФ и административни разследвания. Какво според вас е мястото на тези разследвания? Как трябва да се промени ОЛАФ? Аз съм докладчик за регламента за ОЛАФ. Аз съм вашия човек, ако искате нещо да се промени. Благодаря. Așa cum am spus, am colaborat cu OLAF. Rolul anchetelor... Както вече казах, аз мога да смятам да работя тясно с Олаф, както до сега. Всички разследвания до сега бяха първа стъпка към наказателно преследване. Що се отнася до разследванията, за които аз участвах, завършиха с намиране, предоставяне на административни доказателства и наказателно преследване в резултат на това. Като говорим за сътрудничеството в, О, с ОЛАФ, мисля, че трябва да го сведем до обмен на информация. Мисля, че е много важно разследванията, извършвани от ЕПО, да не се дублират с административно разследване на ОЛАФ. Приоритет трябва да бъде е, следно ЕПО следва да започне едно разследване, но не бива да се дублираме с Олаф. Те могат да започнат разследване, разбира се, когато става дума за установени измами, включително и в държави, които не са членки на Европейската прокуратура, които не участват в Европейската прокуратура. Госпожа Аяла Сендър. Благодаря, госпожо Ковеше. Аз също съжалявам, че се оплаквате от казане на натиска. Например, в Испания има такива случаи, например, както сега в делото в Каталуния. И трябва да се държи на независимостта. Виждам във вашата биография, че от 2017 година сте получили отличие. Една партийна фундация ви е връчила награда. Имаше декларация от колегите от НП, които са за, а преди дори да ви слушат, което не ви прави добра услуга. И така как ще защитите своята независимост, като се има предвид сегашните обстоятелства? И второ, как ще си сътрудничат с останалите прокурори от националните прокуратури, които ще работят в рамките на Европейската прокуратура. Отговорете ми, моля, на английски. Отговор. Аз ще отстоявам независимостта въз основа на постигнатите от мен резултати. Благодаря ви. Е, можете да говорите на какъвто език. Не зная дали ще свърша за две минути, казва госпожа Кевеше. Във всички мои дейности през цялото време съм била независима. Спазвала съм закона. За Резултатите, постигнати от мен, го доказват. Заедно с колегите ние сме разследвали членове на различни партии. Те, разследваните не са от една партия. И също така в нашата дейност ние сме разследвали хора, които притежават богатство, сериозни позиции, но бидейки независими в нашата дейност, ние винаги сме успявали да завършим тези разследвания. Днес е много важно да кажем, че това е независимост по силата на закона. В този момент се правят опити за ограничаване на нашата независимост. За мен едно от условията за раз, разследване корупция на високо ниво и финансови измами с европейски пари независимостта е много важна за тези разследвания. По последните въпро... последния въпрос, как ще сътруднича с другите европейски прокурори, вече казах, че за, сме работили зна, заедно с колеги от 14 държави членки. Да, аз бях качеството на експерт за Европейската комисия в Черна гора и Молдова, защото нашия опит там е необходим и защото в резултат на нашите усилия колегата ми, колегите ми и аз бяхме поканени като експерти да анализираме тяхното законодателство законодателство. Организ... Участвали сме и в обучение. А, Знаете ли, е, аз съм човек, може да не съм съвършена, затова предпочитам да говоря народния си език. Говоря английски, говоря и френски. Ако е толкова важно за вас, мога да ви отговаря, да разговарям с вас само за английски. Но разберете, за мен и моите колеги днес е много важен ден. Госпожо Маковей, заповядайте, имате думата. The people are talking. Моника. Моника има думата. Моника казва, че колегите говорят. А сега, благодаря за думата, госпожо председател. Искам да продължа с въпроса, който вече поставих в качеството си на член на комисията Либе. Сега като член на комисията в Конт. Знаете, че има блатантни случаи, знакови случаи на измами. Посочете примери по отношение на, как да кажа, на начина по който Олаф ще продължи дейността си в борба с нередностите, защото не всички нередности са непременно случай на измама. В този смисъл ще продълж, подкрепя госпожа Гресле. Ще може ли Олаф да продължи да работи? Отговор. Е, типичните случаи на измама. Е, обикновенно става дума за начина по който се използват европейските фондове е, по е, неподходящ начин, с непълни документи, във връзка с корупция. Има много подобни случаи в Румъния. Има също случаи, когато определени фирми, специализирани в изготвяне на проектна документация за кандидатстване за европейски проекти, е, искат пари за това. Има дори държавни служители, които получават подкупи или други някакви облаги, е, за да стартират процедура за кандидатстване за европейски пари. Има и други случаи на, е, в е, различни търгове, обществени поръчки за извличане на облаги от европейски фондове, които се използват за финансиране на посреднически фирми, които създават ограничения за други фирми и им пречат да получат европейски средства. Олаф. Случаите са не само за Олаф и за измама. Олаф разследва и случаи за нередности. Съгласно регламента за ЕПО, е, прокуратурата ще трябва да поддържа връзка и с Олаф, и с националните компетентни органи. Благодаря. Госпожа Гризбек, благодаря, госпожо председател. Бих искала да под, да е, е, изляза от дебата за трудностите и вашите, ако щете, страдания, за да отстоявате вашата професионална независимост. Да се върнем към Европейската прокуратура. Нашата политическа група винаги се е изказвала в полза на централизиран европейски орган и специално Европейската прокуратура. Това ще е, е орган от смесен тип, централизиран и децентрализиран. Как е, виждате действието му като обмен на информация а, и начина на работата. Какво ще кажете за бъдещата дейност на Европейската прокуратура в тази светлина? Va fi o provocare pentru procurorul șef european. Това ще бъде предизвикателство за европейския прокурор. Да работим като е да се работи като един тим, един екип. Нашата агенция ми създаде, ми позволи да натрупам такъв опит, защото ние имаме централно звено, и децентрализирани звена. Така ще има в Европейската прокуратура постоянни камери и делегирани е, прокурори. Мисля, че тук е важно добрата комуникация, но са необходими е, и вътрешни правила, които ще бъдат приети заедно с съвета за европейския прокурор. В, в регламента има система за разглеждане на отделни случаи така че да се гарантира пълна информация къде, какво се разглежда, докъде е стигнало и как, докъде трябва да, да какво трябва да се направи. Това може да стане бързо, такава координация може да стане бързо между институциите и това е преимущество на ЕПО. Говоря за взаимодействието между постоянните камери и ем, делегираните прокурори. Така ще могат да се спазват и такива кратки срокове, като тридневния срок, който е предвиден за това. Колегата Явор. Благодаря ви. Радвам се, че отново сте тук. Искам да се върна към въпроса, поставен от госпожа Маковей, а именно, че повечето от европейските фондове се заделят за държавите членки от източна и централна Европа. Вие познавате региона, вие сте доказали, че имате много богат опит в това да се справите с системни случаи на корупция, които засягат някои държави членки. Защото има намеса на различни групировки, мафии и прочие в тези фондове. Как ще пренесете своя опит в работата на Европейската прокуратура, за да стане тази прокуратура по-ефикасна, при справянето с подобни случаи в сравнение с останалите европейски институции. Аз не считам, че трябва да имаме предварително заложени идеи относно Европейската прокуратура. Ако в една държава има повече корупция, отколкото в друга, това може да се види от статистиката, но това ни е показва точно колко са неразкритите престъпления. Разследването на повече от 2000 дела, свързани с европейски фондове, показва, че съм добре запозната, но има различни системи в държавите членки. Начина по който хората злоупотребяват с европейски средства са най-разнообразни. За това прокуратурата трябва да разработи стратегии за справяне с подобни ситуации. Ако а, има а, злоупотреби на високо ниво а, с европейски средства, както споменахте, че съществува в източна Европа, знаете, че това понякога може да се в, превърне в системно системен проблем. Затова не, не става дума само за случаи, които са свързани с огромни суми, но и за случаи, когато става дума за малки суми, но се повтаря прекалено често и може да се превърне в системен проблем. Ако видите какви са резултатите, които постигнахме за 5 години, ще установите, че всичко това има отношение и към финансирането на ниво Европейски съюз, така че моят опит може да бъде много полезен в рамките на Европейската прокуратура. Колегата Омаржа има думата. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Ковеше, вие отговорихте на много от въпросите, които исках да поставя. Мнозина сме онези, които сме тук и сме чувствителни към кампанията за оклеветяване и също се възхищаваме на вашия кураж. Във вашата страна също има кампания срещу магистрати. Европейските депутати и магистратите си приличат малко, когато правят, вършат добре работата си, не се харесва много, много на изпълнителната власт. Искам да ви поставя един въпрос. Знаете, че ние по-настояще работим по текста, свързан с лицата, подаващи сигнали за нередности. Те играят важна роля, за да се разкрият случаи на корупция или пък различни други нередности. Бих искал да разбера дали считате, че тези лица, подаващи сигнали, могат да получат закрилата на Европейската прокуратура. Поставям този въпрос, тъй като текстът все още не е стигнал до пленарна зала. Благодаря. Аз съм добре запозната с концепцията за лица, подаващи сигнали. В Румъния има специално законодателство в тяхна защита. Предвидени са защитни мерки за тях, има ясни правила. В Румъния това действа добре. Но решението да се приеме подобна директива на европейско равнище – е нещо, което се решава от законодателните органи. Аз като прокурор мога да дам само личното си мнение, но решението се взема от законодателите. В Румъния, както вече казах, имаме специално законодателство за лицата, с, които подават сигнали и действа добре. Колегата Петела. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да задам въпрос във връзка с оценката в рамките на Европейската прокуратура. Считате ли, че Европейската прокуратура може успешно да преследва случаи на финансови престъпления? отговор. Необходимо е да се приеме този регламент за създаване на Европейска прокуратура и това е предвидено в член 83 от договора за функционирането на Европейския съюз. Но разширяването на правомощията на Европейската прокуратура е нещо, което трябва да се реши от законодателите. Тези правомощи трябва да бъдат разширени. Действително, ако имаме предвид измамите с европейски средства, това е, може да е свързано и с терористични актове. Затова трябва да се разширят правомощията на а, Европейската прокуратура. Говори се и за други основни ценности. Може обаче някой да каже, нека да видим дали ще задейства добре Европейската прокуратура и после да се вземе решение за разширяване на правомощията. Но това е решение, което трябва да се вземе от законодателите. Необходимо е да се направи анализ на моделите на престъпност, да видим също колко често са, са, се появяват, да видим дали има някакви връзки между финансовите престъпления, тероризма и прочие. И ако се установи, че има такава връзка и ако е необходимо да се разширят правомощията на Европейската прокуратура или пък да бъдат внесени някакви други промени на по-късен етап, ние ще можем да представим своите становища на съзаконодателите. Ние можем само да даваме експертни становища, не можем да вземаме решение. Това се прави от законодателните органи. Но можем да излизаме с становище, за да стане ясно дали дадено законодателство вреди на дейността ни, затруднява дейността ни по-скоро, извинете. Благодаря ви за това интересно изслушване. Искаме да ви пожелаем успеха ние ще продължим заседанието на Комисията по бюджетен контрол, след като приключим това заседание. Господин Клод Мораес, колеги, само искам да кажа каква е процедурата за двете комисии. Искам да благодаря най-напред на госпожа Кривеше за участието и в това изслушване. Моля ви, колеги, дайте ми само една минутка. Искам да кажа, че след това е, изслушване ще се направи анализ. Ще бъде изпратено писмо до председателя Таяни. Ще му съобщим какво е решението на двете комисии. Ще включим становището на комисията КОНТ, както ще ни бъде представена от госпожа Гресле. Благодаря ви за вниманието.